са анулирани. Ще бъдат обсъдени на 18-19 юни, когато също имаме за 17. Така. И пак повтарям, 12, 13, 14 няма да бъдат обсъждани днес. 22 точка и 23 точка на Балчитис и Гюрк да сменят местата си. 25 точка тъй като го няма колегата Болц, ще бъдат представени от колегата Потошинг. Шник. Извинете. Имаме превод а, за всички езици, с изключение на романски четвъртък сутрин има и зала, където нашето стане може да бъде проследено. Започваме работа. Започваме с доклада на колегата Фернандо Корея де Кампус за евро... трансевропейската енергийна инфраструктура. Колегата де Кампус има думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Ще започна с благодарности. Искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка. Благодаря за важните идеи, с които ми изпратихте, както и за обмена на становища помежду ни. Многократно се срещахме. Също искам да благодаря за духа на сътрудничество, с който работихме. Искам да благодаря също на другите колеги, които представиха свои изменения. Много изменения бяха подадени. Целта всъщност е да се подобри, да се усъвършенства този законодателен проект. Надявам се в бъдещия ни диалог всички да продължат да се интересуват. Това е важна стъпка напред за създаване на енергиен пазар в Европа. Последните десетина година държавите членки а, е, имаха своя енергийна политика, а, е, която определяше според потребностите на всяка държава. Самите инвестиции не бяха координирани за енергийна инфраструктура. Но чиста енергия на ниски цени за европейските предприятия е всъщност една цел, която се преследва от всички. Така, обаче, така или иначе обаче това не е постигнато и едно от предизвикателствата пред Съюза. Това обаче, което успяхме да направим а, днес, с този индивидуален подход на всяка държава не е много. Постигнатото всъщност е постигнато трудно и има огромна зависимост от външни страни. Имали сме също така прекъсвания на доставките, някои географски райони не са добре свързани. Пазара е такъв, че целите за постигане на свързаност на държавите членки до 2015 година, т.е. 10% от всички мрежи, няма да бъдат постигнати и не са постигнати за новите държави членки преноса на електрическа енергия се е покачила по-малко от 50% от постигнатото минал пред, предходен период. Между източна и централна Европа има огромни разлики в цените на а, природния газ. В някои а, цената на а, втечнения природен газ е много ниска и тя обаче не може да бъде ползвана от други. Няма взаимовръзки между мрежите, затова не може да има и конкуренция, както и има малки стимули за създаване на такива взаимосвързвания на мрежите. Цената, която се плаща от европейския потребител за националната енергийна услуга е много висока, имайки предвид качеството на услугата. За това би трябвало да подходим по-европейски към този въпрос. За европейския енергиен пазар, който дава сигурност на доставките, устойчивост на енергийните доставки, както и конкурентни цени, би трябвало да се основава на добри инфраструктури и е, мрежи. Ето това е основната цел на регламента. Тук не става дума само за теорични, теоретични разсъждения, кои ще бъдат приоритетите и кои не. Затова излязахме с предложения за изменения на регламента на Европейската комисия и тези изменения биха искали да дадат по-европейски дух, по-голямо сътрудничество, по-голямо отваряне на пазарите между отделните оператори. Факт е, че определени национални интереси могат да блокират някои инициативи и това, разбира се, е негативно. Трябва да се борим с тази тенденция. Трябва да инвестираме в проекти от общ интерес или пък трябва да се опитваме да работим по-активно и средствата за финансиране на инфраструктурни проекти да не се подлагат на изкуствена инфлация, защото това може да бъде създавано изкуствено от различни а, оператори. Освен това, обслужване на едно гише. Всички казват, че обслужването на едно гише е задължително. След това, подбора на проектите трябва да се базира на обективност. Трябва да видим какви са плюсовете, минусите, разходите, предимствата на всеки един проект и да дадем повече правомощия на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори, която управлява националните мрежи. Тази агенция би трябвало ефикасно и балансирано да балансира инвестициите. Тя трябва да бъде справедлива, защото е единствената, която защитава интересите на потребителите в тази сфера. Трябва да дадем повече правомощия на същата тази агенция, защото ако ние ги дадем, европейския подход ще пропадне. А, ще изложим нашите потребители на неефикасни решения. Защото ще има проекти, но те ще бъдат само в определени държави членки. И така излизаме с предложения за изменения, които подкрепят всичко, което казах позицията на Европейската комисия сега за това общо управление. Не ни се иска всичко да остане в ръцете на държавите членки, защото в противен случай ще имаме национално управление. Настояваме да има европейско управление и се надяваме това да бъде защитено като позиция и в съвета. Но трябва да го направи Европейския парламент. След това искаме в доклада да придадем значимост на регионите, които са енергийно изолирани, както и на периферните райони. Мнозина се безпокоят за тях. Освен това имаме едно общо предложение, което не дава предимство на някой или друг проект. Т.е. подхожда се по-агрегирано, в зависимост от значимостта на отделните проекти. Това ще бъде много важно, ако има свиване на бюджета за механизма за свързване на Европа. В този случай приоритетите, дефинирани от Европейския парламент, се надяваме да бъдат поддържани и от другите. И накрая по отношение финансирането. Много е важно да няма изкривяване на пазара в резултат от този регламент. Финансирането на механизма за свързване на Европа или липсата на такова финансиране а, би трябвало. Извинете, не би трябвало да бъдат финансирани, които по, някакъв начин, по никакъв начин не са економически жизнеспособни и поставят под въпрос целият процес. говорим най-вече за определени райони, където липсата на кредити не дава възможност за развитие на инфраструктурни проекти. И накрая, госпожо председател, това всъщност са мерки, към които сме подходили цялостно. Разчитаме обаче на доброто отношение на държавите членки за прилагането на тези мерки. За това в преговорите, които предстоят, Европейския парламент би могъл да говори с единен глас, като защитава една обща визия в този проект, като подсили казаното от Европейската комисия със своите разпоредби. Може да се свързвате винаги с мен и така ли, че имаме доста изменения вече. Разбирам, че ще може да се стигне до консенсус, както и до компромисни текстове. Надявам се бъдещите контакти с колегите да ни дадат възможност да обединим позициите си и да постигнем компромис по предложението на парламента. Благодаря, казва председателката. Сега докладчиците в сянка. Както знаете, 845 изменения са подадени, така че много важна работа трябва да се свърши. Така че много хора ще се изкажат. Господин Саударгас, имате думата. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, бих искал да поздравя докладчика. Понеже, както и той подчерта, е свършена огромна по обем работа Uh, Както той каза, над 800 е, са измененията и това само по себе си е огромен труд. Докладчикът вече очерта основната е, стратегия и насоките за работа, аз бих добавил само няколко съображения. Преди всичко, Знаете, че Европейския съюз започна като общ пазар. Днес много говорим за общия пазар и неговите механизми, но знаем, че особено през последните години и десетилетия енергетиката придобива особено голямо значение, а общият пазар е, тази област не може да функционира без обща инфраструктура. Тоест, предпоставка за функционирането на общия пазар е общата инфраструктура. Именно поради това се насочваме към тази тема и ни предстои много работа по разработването на компромисни изменения. Така ще може на практика да се осъществи желаното и ще се усъвършенства работата. Мисля, че ще се работи главно в следните насоки. Първо, процесът на подбор на проекти от общи интерес. Те първа трябва да се изясняват редица открити въпроси. Необходима ни е приемственост. Не може да паднат от небето някакви списъци а, е, с проекти от общ интерес. трябва да свържем проектите от общи интерес с 10 годишния план, с насоките за бъдещото развитие. Както виждате, много разисквания предстоят, за да бъдат конкретизирани подробностите. Какъв ще е съставът на регионалните групи е следващия въпрос. И най-сетне, но не по значение, трябва да обсъдим финансирането. Има текст за финансирането, който е предложен, но той подлежи на до уточняване и изчистване. Мисля, че трябва да обърнем нужното внимание на финансирането в доклада. Това са основните насоки. Според мен ни предстои много работа и много ще се радвам и при следващото разискване да поздравя докладчика – понеже се е справил чудесно. Благодаря. Благодаря. че... Благодаря, госпожо председател. От а, името на а, групата АЛДЕ Адина Валян. Ще се опитам максимално кратко да обобщя същността на внесените от мен изменения и тяхната мотивировка. Когато обсъждаме пакета във връзка с механизма за свързване на Европа, основна тема е финансирането. Когато говорим за финансирането тук, не бива да забравяме преговорите а, за механизма за свързване на Европа. Затова предлагам член 15 а, критерии а, за подбор на а, проектите а, да бъде заличен. Именно за да изчакаме преговорите по пакета и да видим а, какво ще се финансира. Механизмът за свързване на Европа е ново предложение. Все още не знаем как ще бъде финансово обезпечен. Основните насоки за енергетиката трябва да посочат кои проекти трябва да получат статут на проекти от общ интерес, а не да определят конкретни подробности или суми. Необходими са конкретни проекти, а Европейската комисия иска финансиране без да е ясно какви ще са критериите. Опасността е недостиг на финансиране за проекти от общ интерес в енергетиката и телекомуникациите. Необходими са ни тези критерии до 2013 година, а за целта доклада трябва да се приеме колкото се може по-бързо и да се отдели нужното време на доклада за механизма за свързване на Европа в рамките на преговорите по многогодишната финансова рамка. Готова съм да подкрепя идеята за първоначален списък на проекти от общи интерес. Настоявам комисията да бъде задължена да представи предварителните списъци на регионалните групи за одобрение. Това в първоначалния текст не беше казано достатъчно ясно. Второ, всички проекти, които отговарят на критериите, прилагани към проектите от общ интерес трябва да бъдат представени на регионалните е, групи в пълния им обем, дори когато не са включени в окончателния списък. Организаторите на проекти трябва да работят по-активно с регионалните групи, особено при разработването на методиката. Операторите на преносни системи имат а, а, важна роля и тя е достатъчно добре посочена, но не се обръща достатъчно внимание на организаторите на проекти, които разполагат с експертните а, познания и възможности. Що се отнася до анализа на ползата и разходите, струва ми се, че за разработване на методиката е нужно по-дълго време, най-малко 4 месеца. Основен въпрос на политиката в тази област е управлението на регионалните групи. Постарах се да представя някои конкретни предложения за работа на основата на консенсус, без нито една държава членка да може да блокира важни за всички останали предложения. Струва ми се, че това има първостепенно значение за диверсификацията и укрепването на сигурността на енергийните доставки. Разбира се, това е, е съвсем малка част от внесените над 800 е, изменения, но се надявам, е, че ще стигнем до ценни компромисни предложения. Благодаря. Grazie, la parola a Jadot. Благодаря. Давам думата на следващия докладчик в Сянка, Яник Жадо. Колегата вече говориха за качеството на работата на докладчика и аз се присъединявам към високата оценка. Документът е много важен Голямо е предизвикателството пред нашата парламентарна комисия да работи за постигане на споразумение. Струва ми се, като прелиствам внесените изменения, че вървим по верен път. Това не е текст, разработен от еколози и същевременно политическите групи – в своите предложения създават една общностна представа за енергетиката. Сега искам да посоча по кои точки трябва да бъдем по-амбициозни. Първо, трябва да гледаме дългосрочно на развитието на инфраструктурата във всеки един момент. Ако инфраструктурата трябва да се ползва 30, 40 или повече години, Очевидно, тя трябва да бъде добре проектирана, изградена в съответствие с целите, които си поставяме в областта на околната среда и климата и дългосрочните цели до 2050 година. Друг въпрос, който е, стои пред нашата парламентарна комисия е свързан с съотношението на различните енергоисточници. Две трети от предвидените финансови средства са предвидени за производството на електроенергия. Иначе казано, електроенергията има приоритет, а улавянето и съхраняването на въглероден диоксид не се включва в достатъчно голяма степен в преносните системи и развитието на инфраструктурата като цяло. Като трето, като имаме предвид бюджетните ограничения, особено актуални стават интелигентните мрежи в енергетиката. За по-висока енергийна ефективност ни трябват по-интелигентни мрежи, които ще разширят инфраструктурата. Мисля, че такава позиция ще ни улесни в преговорите. В момента се обсъжда директивата за енергийната ефективност и там на въпроса за интелигентните мрежи се отделя голямо внимание. И най-сетне регионалните групи се нуждаят от повече прозрачност, по-активно включване на всички заинтересовани страни когато се прави анализ на разходите и ползите и се обсъждат методите на работа. Тогава, ако не се включат всички заинтересовани страни, за тях тези методи е, ще бъдат неприемливи и когато се успорва методиката, не може да се работи успешно. Няколко думи и за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Мисля, че нейната позиция трябва да се укрепи в трансевропейски план. Повече съгласуваност, повече информираност ще ни помогнат да не допускаме компромис енергийната ефективност. Необходимо е в много висока степен да се координира работата на трансевропейската енергийна инфраструктура. Когато се издават разрешителни, трябва напълно да се зачитат нормите на екозаконодателството, като същевременно се осигурява максимална прозрачност и допитване до гражданите. Когато не се отчитат интересите на местното население, възниква много голяма съпротива от тяхна страна и така редица проекти остават мъртвородени. Благодаря. А, господин Тошеновски. Дякую, пани předsedkyně. Благодаря, госпожо председател. Високо оценя работата, свършена от докладчика. Бройката изменения сочи колко сложен е този въпрос, колко сложен е доклада. Според мен енергетиката ще играе ключова роля и в бъдеще, с оглед економическото развитие на Европа. В нашата комисия често обсъждаме въпроса за развиването на инфраструктурите, разпределителните мрежи, разпределението на енергия в Европа като цяло. Аз поставих акцент върху намаляване на бюрокрацията в процеса на вземане на решения. Както всички ние знаем, има много чудесни проекти в Европа, които се сблъскват с опити за максимален контрол, което отежнява целия процес в административен план. Ето защо с моите изменения целият прозрачен процес за подбор на проекти, който да е съобразен с принципа на субсидиарност защото в енергетиката ние все още изхождаме от факта, че макар и че енергийния микс и неговото определене е в компетенциите на, държав... на отделните държави членки. Според мен проектите от общ интерес трябва да се избират възоснова на дебат в регионалните групи, като решението се взима с консенсус – и взаимодействие между държавите членки. Също така е много важно да има съгласуваност между отделните райони. Що се отнася до Центъра за сътрудничество на енергийни регулатори, той също трябва да участва в работата на регионалните групи, за да се подобри ефикасността на процеса на подбор и взимане на решения. защото ако позициите на Агенцията за сътрудничество по-късно биват поставени под въпрос, това ще доведе до голямо забавяне на съответния проект. Друга област, в която може да се опрости процеса на подбор, е до етапа представяне на проекти, съкръщаване на сроковете в процедурата за вземане на решение. По този начин отново ще се избегне ненужното забавяне. Що се отнася до списъка на приоритетните проекти, предлагам проектите, които попадат в списъка да се групират не по приоритетно значение, всички те трябва да получават една и съща тежест. Знаем колко трудно се извършва приоритизация. Всеки проект може да бъде считан за приоритетен. И така, на тези аргументи почиват моите изменения, а именно опростяване на процедурите за подбор, административните процедури, защото, както знаем, подбора на проекти в енергетиката много често е свързан с дълго време за взимане на решение и ние не трябва допълнително да удължаваме времето, като осложняваме ненужно процедурата за взимане на решение. Така свършиха докладчиците в сянка. Сега започваме изказвания от другите членове. Първата е госпожа Де Кастио. Sí, eh, muchas gracias, eh, Благодаря, госпожо председател. И аз на своя ред искам да поздравя докладчика господин Декампос. Колегите вече изтъкнаха съображенията, поради които докладчика заслужава поздравления. Доклада е доста балансиран и макар и да има много внесени по него изменения, според мен той ще получи широка подкрепа при окончателното гласуване. Искам да се спра на измененията, които защитавах при предишни дебати. Първата група изменения 108, 138, в които се въвеждат показатели и сравнителни цени това е много важен елемент за гарантиране на прозрачността и за запазване на интересите на потребителите и на сектора. Следващите изменения 132-319 разработването на паралелни енергийни, енергийни мрежи успоредно с комуникационните мерки по такъв начин, че да се възползваме максимално от синергията между тези два типа мрежи, които ще се разработват. Тук ключовият момент е да следим развоя на интелигентните групи и на посл... интелигентните мрежи. И на последно място регионалните групи, които ще разработват проекти от общ интерес по приоритетните коридори, които ще се определят. Като се има предвид мащаба на тези проект и че в тях ще участват много партньори, според мен е Както казвам в изменение 215, за да се осигури максимална ефикасност, е необходимо да има един факултативен елемент, който ще даде по-голяма гъвкавост и ще позволи на комисията да обедини тези регионални групи, да станат по-широки, по подгрупи, да ги раздели по подгрупи, което ще подобри ефикасността на работата. И на последно място финансирането по член 15. Госпожа Валяно, мисля, и господин Декампус вече взеха отношение по този въпрос, заедно с докладческа всенка на НП. Според мен финансирането е важен въпрос. То не бе засигнато само от една политическа група, от най-различни политически групи. Идеята е да се разгледат критериите за допустимост за тези проекти от енергийната директива и да се преместят в по-общата директива, директивата за свързана Европа. Госпожа Яла е докладчик за последната. Но наистина този въпрос има връзка с енергийната инфраструктура, защото тук е единственото място, където има класификация на проектите. Аргументите на Валян са следните. Ако разгледаме критериите за допустимост за проекти от общ интерес и ги предвидим за енергийни инфраструктури и проекти, за тези проекти, които ще се финансират по свързана Европа, а не знаем каква ще е общата сума на финансирането, ще замразим 9000 милиона евро за инфраструктурни проекти, без да знаем каква ще е крайната сума за механизма за свързана Европа. Но според мен крайната сума не е важна в контекста на дефинирането на проектите, които се считат за проекти от общ интерес. Тук става въпрос за критерии за допустимост. Ако са 9000, 9000, 5000, 5000. Няма значение. А иначе критериите за допустимост трябва да се определят без значение каква ще е крайната сума. Има и други съображения, които мога да изтъкна. Но ако ще трябва да определяме приоритети, ако госпожа Валян смята, че е важно да се прави това в регламента, в общия регламент, то това е съвсем друг въпрос. Трябва много внимателно да подходим към приоритетите, защото ако регламента ще е в сила до 2020 и ако определим приоритети, като се има предвид е, всички промени, това ще е малко безсмислено и няма да позволи достатъчно ниво на гъвкавост. Критериите за допустимост са си чисто и просто критерии за допустимост и в крайна сметка те нямат никаква връзка с крайната обща сума. Те няма да се променят в зависимост от крайната сума. Така че аз се съгласявам с докладчика, с докладчика в сянка от НП и другите колеги, които взеха думата по въпроса, че да, наистина трябва да определим критерии за допустимост. По-конкретно в сферата на енергийната инфраструктура. Колеги, не исках да прекъсвам колегата Де Кастилио, но решихме, че по 2-3 минути ще даваме на всеки от ораторите. Тъй като имаме дълъг списък, моля ви, не прехвърляйте 3 минути господин Мадурел, Тереза Мадурал, извинете. Muchas gracias, presidenta. Seré muy breve. Ah, bueno, ante todo... Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Аз също искам да поздравя докладчика за добрата работа и за чудесното представяне на основните проблеми, с които ще се сблъска Европа. Докладчик очерта и евентуалните решения на проблемите, което бе доста полезно. Аз съм съгласен с повечето от нещата, които каза той. Искам да се спра накратко на две внесени изменения. Някои от колегите вече се изказаха по тях. На първо място, по изменението, което се казва, че трябва да се подразделят е, коридорите за електроенергия. Това е изменение, което внасяме с други колеги, които присъстват на заседанието. Ние разгледахме проекта на комисията и смятаме, че по всеки коридор са включени много държави членки, което ще затрудни управлението. Според нас, така сме записали и в изменението, трябва да има по-целесообразно подразделяне. Трябва да вземем предвид и регионалните инициативи в сферата на електроенергията, защото те вече са доказали своята полза. На второ място, както каза госпожа Де Кастио, искам да се спра на въпроса за разходите, разноските. Трябва да имаме разходоцелесообразност, тъй като това е много важно в момент на криза. При криза много по-трудно се взимат решения, свързани с инвестиции – Разходите по инфраструктурата ще се поемат от всички потребители, очевидно. Така че по въпроса за съпоставимостта на разходите, смятаме, че това е много важен въпрос, в който трябва да се очертаят най-добрите практики. Както каза госпожа Декастио, ще се подобри прозрачността и ще се защита интересите на потребителя и на индустрията. Това са цели, които нашата комисия винаги защитава. Колегата Елмер. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика, която ясно посочи целите. Основният двигател тук е централизацията на взимането на решение в енергетиката и контрола върху решенията, а не ефикасност на мрежите и доставките на електроенергия. Да, има ползи от трансграничното сътрудничество между държавите членки, но тук двигателя трябва да са държавите членки и те да преследват ползите, които смятат, че могат да извлекат от тези проекти. Не трябва всичко да се налага от Брюксел централно и върху 27 държави членки. Докладчика казва, че не трябва да се стигне до изопачаване на пазара. Съгласен съм. Но не смятате ли, че цялата енергийна политика в Европа касае изкривяването на пазара? Ние имаме изкривяване на пазара в полза на ниско въглеродната енергетика, което е доста съмнително. Дори при ниско въглеродната енергетика пак имаме уклон на нашата дейност към възобновяемите източници на енергия, и сме против ядрената енергетика. Според мен няма разумни аргументи в полза на тази теза. Така че има много изопачавания на пазара. Аз съм съгласен с а, вашия стремеж да се избегнат изопачавания на пазара, но нашата комисия и политиките на Европейски съюз водят именно до изопачавания. Вие споменахте за цените на газа. Забелязали ли сте, че цената в Америка е почти двойно по-ниска, след като е, Америка търси нови източници на газ. А ние в Европа не правим така. А би трябвало, можехме да намалим цената на газта, да сме по-малко зависими от вноса на газ. Но много малко се казва по този въпрос в нашата комисия. И на последно място записах си едно от нещата, които казахте, което много ми хареса, а именно правото на потребителя на ефикасна и достъпна енергия. Съгласен съм с вас. Искаме се европейския потребител да има достъп до ефикасна и достъпна енергия. Но това не може да стане просто чрез насърчаване на някакви ненадежни скъпи източници на енергия, като вятърната енергия и слънчевата енергия. Както обикновено в Европейския парламент, както обикновено в Европейския съюз, както обикновено в нашата комисия имаме много добри стремежи, но след това политиката, която приемаме, противоречи на тези стремежи и прави всичко непостижимо. И така аз определено ще съм против тази мярка. Благодаря. Грация и колега Гирек. Прего. Гирек. Колегата Гирек. А, no, qui scritto Girek. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, ez a mi örök problémánk Girek kollégával, de... Господин Гюрк, всъщност.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 има над 800 изменения и наистина голяма смело се изисква. Аз да ви кажа, съм направил под над 10-12 изменения, така че голяма част, както виждате, са и мои. Говори се за конкретни сектори в моите изменения. Започвам по ред. На първо място, що се отнася до регионалните групи. Господин Жадо е прав. Той каза, че трябва да има прозрачност за, за конкуренцията между тези групи. Съгласна съм, че трябва да има такава прозрачност и точно в моите изменения това се и казва. Казвам, че не можем да връзваме ръцете на регионалните групи. Те наистина трябва да имат свобода да вземат решение. Не само, що се отнася до инвестиционните планове, които са десетилетни, но и конкретни решения, решения от комисията. Още нещо. Една друга сфера това е свързано с обективността на оценката. Много е важно критериите за подбор, методологията за оценка на проектите да следват адекватни критерии за оценка на същите тези проекти. Отвъд и над това обаче би трябвало да има контрол. Контрол върху оценката на, при економическата ефективност на проектите, защото само това ще ни даде едни наистина валидни и надежни решения при подбора на проекта. Също така трябва да има и независима оценка, за да се види какви да са инвестициите. Това се отнася и до анализа а, на приходите и разходите. Още нещо, експост оценката а, на инвестициите в инфраструктура В първоначалния текст на Европейската комисия се говори за такав анализ на економическата ефективност на тези про проекти и структури, но според мен трябва да има една обща тотална оценка, както и оценка на въздействието на тези капиталовложения. Тоест, докъде се е стигнало, например, с цените, след като сме направили тези инвестиции, паднали ли са или не, за да ни е ясна ситуацията. Също така искам да попитам докладчика, може ли моите предложения да бъдат прияти? ако обичате. Благодаря, господин Видал Куадрас има думата. Благодаря. Този регламент ще бъде изключително важен за постигане на една от целите, която преследваме отдавна, но като че ли не постигаме в енергийната политика, а тя е да имаме напълно интегриран енергиен пазар в Европа. За съжаление, не сме постигнали тази цел, която бе зададена 2002 година и повторена 2007 година, а тя е да има поне 10% взаимосвързаност на а, мрежите между държавите членки. Затова е много навременен този регламент, който ще даде един последен тласък на създаването на взаимовръзки между инфраструктурата. Докладът е отличен, всички подчертаха колко е добър. Не знам какво ще прави господин Корея Декампо с всичките тези хвалби, защото само го хвалим. Но има един-два елемента, които според мен са много интересни и които биха могли а, да бъдат усъвършенствани, макар че, пак повтарям, а, докладът е отличен и е една отлична основа за по-нататъчна работа. А, какво можем а, да кажем за а, различните складове за съхранение? Е, е, Помпено акумулиране. Да, да. A través del cual se verifique que los costes que se presentan... Трябва ни един механизъм, който да ни даде възможност разходите за определени проекти да бъдат е, занижени. Странни неща се случваха в миналото. Ако разходите са над реалните, то тогава би трябвало да има аргументиране, някаква мотивировка за тези високи разходи. Явно последствията, въздействието би оказало въздействие върху е, инициатора на проекта. И те би трябвало да бъдат забелязани, т.е. че ще има забавяне на проекта. Освен това, европейското финансиране не трябва да изкривява пазарите. Трябва ясно да заявим, че Европейския съюз ще финансира само тези проекти, които са от общ интерес и чието ползи, економически, социални, а, или екологични, не могат да бъдат постигнати посредством други проекти, с които има конкуренция. Също така на господин Хелмер искам да кажа нещо, така съвсем приятелски дух, както и още нещо на господин Жадо. Първо, Роджер. Голяма част от твоите критики са отчасти верни. Не бива обаче да забравяме, че голямата част от политиките ни за декарбонизация на енергийната система са същите, които са необходими за сигурност на доставките и способност. Не бива да го забравяш това, за да бъде позицията ти по-цялостна и балансирана deux choses. На колегата Жадон също ще кажа няколко неща. Подчертахте, че електричеството трябва да бъде приоритет, което е нещо хубаво. Но не бива да забравяме, че ако имаме енергийна система, в която има голям дял а, на възобновимите енергийни източници, то тогава няма да имаме нужда от а, а, Извинете, т.е. пак ще имаме нужда от газ, тъй като те не могат да подават постоянно електрическа енергия. Така че те са взаимодопълващи се източници на енергия. Ако не обърнем внимание на този въпрос, то тогава няма да имаме цялата картина. И второто, една услуга искам да поискам. Във Франция има проблеми, защото местни групи са против различни инсталации. Вашите политически партньори много често се опитват да насърчават тези групи. Така че трябва да обясните на политиците в Испания, че това е задължително на европейско ниво. Трябва да има такива инсталации. Те ще бъдат полезни за всички. Искам да благодаря предварително за това, че ще го изтъкнете. Госпожа Лудкок поиска думата и госпожа Коларска-Бобинска, тъй като предходната дама отсъства. Dziękuję bardzo. E, gratulując sprawozdawcy. E, Искам и аз да поздравя докладчика. Надявам се да вземете под внимание становището на Комисията за регионално развитие, тъй като това, за което говорим, е тясно свързано с фондовете за сближаване, както и тези за регионално развитие. Както и други механизми и решения, които се одобряват от местното самоуправление. Становището на Комисията по регионално развитие е много добро. Аз подготвих много изменения, по него участвах в неговото изготвяне и ми се иска то да не бъде забравено. Единият от въпросите, по които говорихме, беше свързан с мащаба на проектите. В някои проекти участват много държави но е трудно да бъдат управлявани проектите. Затова е, може би, по-добре да бъдат по- малки проектите, поне това е едно от заключенията на Комисията по регионално развитие. Гледам дали е се е върнала колегата Луцкок. Няма я. И сега докладчика е. Толкова комплименти ви направиха и аз искам да ви похваля. Obrigado, Presidente. Naturalmente, eu, eu devo... Благодаря, госпожо председател. Искам да уточня някои неща. Въпроса за преноса на електрическа енергия, който да не замърсява, е изключително важен и ми дава възможност да прехвърля всички тези огромни количества документи, които трябваше да използвам за да напиша този доклад. И трябва да ви кажа, че използвам също електрически автомобили, не знам какво да кажа, за да мога да пренеса всички тези хвалби с мен в къщи. Та, казвайки всичко това, искам да благодаря на всички за казаното от вас, най-вече докладчиците в Сянка, които отделиха повече време е, на анализа на този проект. Много се радвам от огромния интерес, който отприщи този въпрос. Съгласен съм с казаното за трудностите. Еми да, трудно е. Дори обемът на инфраструктурите, на инвестициите, за които говорим, е огромен и това затруднява. Сега за дългосрочните инвестиции това също създава трудности и затова трябва да подходим сериозно към анализа. На колегата Салдаргас. Благодаря за това, че сте съгласен с голямата част от а, моите идеи. Говорихте обаче за регионалните групи. Проблемът а, с тях, между другото казахте го и вие, господин Салтаргас, както и следващи колеги, както и Пилар де Кастилио и Видал Куардрас по-малко. Да, а, те са важни. Трябва един сложен проект, да го упростим, да стане по-управляем, от друга страна бива да губим европейската перспектива. Може би няма да участват всички държави, може би ще работим с подрегиони, но не бива да се губи европейската перспектива или гледна точка. Също така не бива да се ограничаваме само вътре в отделните държави. Съгласен съм с господин Саударгас, който заяви, че финансирането трябва да бъде по-точно и конкретно и да се движи в правилната посока. Нещо, с което не съм съгласен обаче, е свързано с изказването на а, госпожа Валян. Казахте, трябва да имаме шорт-лист на а, проектите от общ интерес. Трябва а, да оценим всички проекти, които са представени, да се удължат сроковете, да се направи анализ на разходите и ползите и да се търси ниво на, извинете, консенсус на регионално ниво. С това съм съгласен. Съгласен съм и с препоръката, която направихте за бързо одобряване на този доклад. За това едно първо четене бяхме предвидили само, за да може бързо да мине този доклад бързо. А тристранните преговори да бъдат през септември. Но това, с което не съм напълно съгласен и май няма да съм единствен, е свързано с 15-ти член и неговото премахване. Там се говори за критерии, по които да се дава финансирането. Да се премахне това условие от този доклад означава да се сложи в механизма за свързване на Европа. Има, разбира се, аргументи за това, които могат да го подсилят, защото ако го премахнем, то тогава европейския подход ще изчезне. Ще бъде един доклад, който няма да го работи към общата цел. Един вид ще премахнем основната му цел. От друга страна обаче, в механизма за свързане на Европа постоянно се говори за 15 ти член. Постоянно има препратки защото 15-ти член всъщност е този, който говори за подбор на проекти. Не мисля, че той създава някакви проблеми. Така че на този етап аз лично мисля, че ще съм против премахването на този член, така както предлага колегата. Не съм против обаче този член да бъде повторен в други законодателни актове. Постоянно и без това се споменава този член. Постоянно го има в механизма за свързване на Европа навсякъде. Ако мислите, че трябва да го сложим и в, само в механизма, добре. Колегата Жадо сега. Съгласен съм с казаното от вас. Казахте, че това не е много екологичен текст, но така или иначе върви в правилната посока. Интересно го формулирахте. Подкрепям казаното от вас, както и казаното от Видал Квадрас. Ако искаме да поддържаме въпросите за електричество. Не трябва да говорим само за електрическа ефективност, а трябва да говорим за по-малко замърсяване, а това е природния газ. Природния газ трябва да се използва като допълнителна альтернативна система за енергийни доставки. И мрежата там създава огромни технологични проблеми. След това напълно съгласен съм с предложенията, които направихте за интелигентните мрежи за прозрачността на работата на регионалните групи. Аз трябва да ви кажа, че за мен е много щекотлива темата за прозрачността както и възможността местните оператори, както и местните власти да участват на най-ранен етап на планиране на проектите, за да се избягват бъдещи проблеми. Има, разбира се, и други технологични решения, например една част от електрическите мрежи да минат под земята. Може да е по-скъпо, но може да се обмисли една альтернатива и в дългосрочен план може би пък да не се окаже чак толкова скъпо. След това колегата Довановски. Извинете. Да, Довановски даде две идеи. Първо, той говори за пълно опростяване, където е възможно. Съгласен съм. По второто обаче, като че ли не съм толкова съгласен. Специалните групи, казахте вие, не трябва да се подредат по приоритети и всички проекти да имат една и съща тежест. Не е така. Има въпроси, които не могат да бъдат третирани на равна нога с други. Например, ако направим анализ на разходи и ползи, обеми, не може всички да бъдат разглеждани по един и същи начин. Госпожа Пилар де Кастилио и нейното становище благодаря за казаното от вас. Много точно се изразихте. Кара ми се госпожа председателката, че малко дълго говоря. Да, и на нея се скарахте, но така разбрах повече неща, защото тя говори повече. За приоритетните групи най-вече. Благодаря за това, че ме подкрепяте и по 15 ти член и неговото запазване. Казахте също така, че трябва да има разделяне между критериите за правоучастие. Критериите за правоучастие са част от функцията на този парламент. Парламента не иска някакви смесени въпроси, технически, подробни въпроси да разглежда. Иска да даде закони, да даде ясни правила, норми и след това вече тези принципи се прилагат. Ако са добри законите, ако принципите са ясни, когато имаме пари, и пак повтарям, когато, ще бъде много по-лесно да ги прилагаме. Благодаря на всички. Благодаря и на председателя. Сега за подразделянето на електрическите коридори, това отново ще говорим за него. Искам да благодаря и за подкрепата за прозрачността на разходите разходите посредством залагане на референтни индекси. Колего, колега Хелмер, много интересно изказване направихте. Разбира се, че не съм съгласен с вашето становище, е, защото сте много пристрастен от идеологическа гледна точка. Не съм съгласен да казваме, че е фалирала, е- извинете, че се е провалила Европа. Дори не мисля, че има риск да се провали Европа. Не мисля така. Точно обратното мисля. Тук не става дума Брюксел да налага нещо си. Не искаме централизация. Не, искаме ефикасност. Искаме да гарантираме тази ефективност и ефикасност. енергийните политики, които създават изкривяване на пазара, казахте. Изкривяването на пазара се дължи на единичната цена на енергията сега на пазара. И приключвам, госпожо председател, само ще припомня нещо. Казвам го на колегата Хелмер. САЩ. които имат сега много големи открития в енергийния сектор. 2 долара и половина се цитират като цена, 17 в Япония, обаче не са създали нито една за втечнен природен газ. Не знаем обаче до кога ще им стигнат тези залежи и дали ще бъдат а, доходоносни в дългосрочен план. Може много бързо да ги изчерпят. Още един колега се изказа, не си спомням името. Е, говори също за регионалните групи. Съгласна, съгласна съм с него. След това говорихте за експокс оценката на проектите. Много интересно изказване. Това би било добре. Ще го предложим. Не знам дали ще стане. Обаче ще го предложим. Знаете, че... Не знам дали ще успеем, но ще настояваме. Ще настояваме. Говорих за Видал Квадрас, след това колегата Бровник. Sorry, но се, се Нещо сбърках май, може би грешно му произнесох името. Да, добре, разбрах, трябва да побързам. Благодаря на колегите, благодаря за изказванията, ще работим добре заедно. Благодаря, благодаря за тези изчерпателни отговори, за всичките ви идеи. Много моля представителя на Европейската комисия, господин Винуа, да бъде изключително кратък, защото имаме много важни точки в дневния ред. Ще има и друга възможност да се изкажете. Бъде думата. Much, uh, много ви благодаря, госпожо председател. Разбира се, искам да поздравя докладчика за чудесно свършената работа от него и от всички членове на парламентарната комисия. Всички е, споделяме общи цели, е, както каза и господин Хелмер, и вървим в една посока. Само няколко бележки. Първо, за проектите от общ интерес, е, тяхното определяне е много деликатен въпрос. Кой ще получи етикета проект от общ интерес? Процесът трябва да е прозрачен, но имаме е, силни резерви по отношение на състава на регионалните групи. Тяхната задача е ясна и съставът им трябва да бъде управляем. Включването на всички заинтересовани страни е практически невъзможно. И това са изменения 700, 703, 705, 708 и 713. Разбира се, че трябва прозрачност. Открити дни, е, популяризиране на проектите, информиране. Е, това, което имаме е, в изменения 725-728 е по-полезно може да се стигне до сериозно забавяне в проектите от общ интерес и тяхното изпълнение. Важно е да се работи в срок и можем да намерим начини да го постигнем. Тук можем да влезем в потенциален конфликт с съвета, които не биха искали да бъдат ограничени от срокове за издаването на разрешителни. Трябва да се ускори процеса поради неотложността на редица инфраструктурни проекти. Приветстваме редица предложения за изменения в тази посока, но не бива да пренебрегваме сроковете и възможностите за реално изпълнение. Същото се отнася до повишаването на прозрачността и активизирането на заинтересованите страни и гражданите. Тук споделяме загрижеността на зелените и смятаме, че трябва да се вложат повече усилия в процеса на разработване на проекта, защото така ще се съкрати процедурата по издаване на разрешителните. И накрая прословутия член 15. Напълно споделяме позицията на докладчика. Ние се противопоставяме на заличаването на член 15 и прехвърлянето на нормата към механизма за свързване на Европа. На госпожа Валян искам да кажа, че дискусията вече се проведе в съвета и ние убедихме и държавите членки, че насоките за развитие на трансевропейската енергийна инфраструктура се опират на комплексен подход, обединяващ четири елемента определяне на приоритети, издаване на разрешителни, процес на разпределение на разходите преди отпускане на финансиране от джоба на дънакоплатеца. Необходима е последователност в този подход. Ето защо член 15 е органична част от процеса на разпределение на разходите. Също така се противопоставяме на предварителното заделяне на определени суми от е, механизма. Ние искаме пълна гъвкавост по отношение на стопанската жизнеспособност – и останалите е, критерии. Енергетиката се различава от транспорта, от далекосъобщенията, от другите отрасли и именно заради това парламентарната комисия следва да отчете особеностите на бранша. Като отправна точка може да ни послужи действащото законодателство. Сега за приложното поле няколко думи. Ние не подкрепяме финансирането на ПАВЕЦ и на системи за пренос на нефт. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху връзката между преносните и разпределителните мрежи. Благодаря. Благодаря Трябва да ви припомня крайния срок за внасяне на измененията 26 април. Това виждате и в материалите. Има един много интересен семинар. От края на март имате материали от него. И сега преминаваме към доклада относно енергийната пътна карта за периода до 2050 година. Бъдеще е, с енергия. Докладчик е колегата Ники Завела. Имаме 50 минути до 1 час за тази тема. Скъпи колеги, председателя напомня, че е, работата ни продължава и тези, които искат да напуснат залата, да се съобразят с това. Енергийната пътна карта до 2050 година е изключително важен въпрос. Председателката. А, много моля излизащите от залата да пазят тишина, защото нищо не се чува. Докладчика. Изключително актуална е темата, като имаме предвид нейната дългосрочност и значение за повишаване на конкурентоспособността способността в Европейския съюз. Този въпрос се разглежда в съответствие с нашите правомощия в областта на енергетиката. На първо място трябва да си зададем въпроса как можем да повишим конкурентоспособността. Второ, как осигуряваме енергийната диверсификация, сигурността на енергийните доставки и по-нататък как ще отговорим на предизвикателствата на бъдещето? A big emphasis is being put on decarbonization, specifically the Parliament and the Council. Парламентът и съвета заявиха своята амбиция да осигурят 80 до 95% намаляване на емисиите парникови газове до 2050 година. Страните членки като група. Огромно е предизвикателството, като имаме предвид особеностите на различните видове енергоисточници, тяхното съчетание и съществуващите мрежи в държавите членки. Независимо от това, изключително важно е държавите членки да работят съвместно по общи мрежи. Трябва да се започне работа още сега и според нас Пътната карта до 2050 година е много подходяща основа за разработването на мерки и политика до 2030 година, включително основни жалони по пътя и критерии. Има много прилики в различните сценарии, анализирани за енергийните системи. Независимо от пътя, избран за намаляване на емисиите въглероден диоксид. Възобновяемите енергоисточници, енергийната ефективност и енергийната инфраструктура са възможности, които трябва да бъдат използвани пълноценно. Един по-интегриран по-цялостен европейски подход има ключово значение в средносрочен и дългосрочен план. Държавите членки съвместно трябва да оптимизират економическата целесообразност на инвестициите, така че те да бъдат насочени по най-производителен начин. Държавите членки се стремят към сигурност на доставките и енергийна независимост, но същевременно не бива да забравяме зависимостта от множеството фактори и необходимостта от довършване на връзките север-юг и изток-запад, както и изграждането на трансевропейска енергийна инфраструктура. По-южните държави членки изразяват своята загриженост във връзка с някои аспекти на Южния а, коридор. И в заключение трябва да кажа, че предизвикателството е много голямо. Вътрешният а, енергиен пазар в Европейския съюз трябва да а, бъде факт до края на 2014 година. Ако искаме диверсификация на източниците и сигурност на доставките. За целта ни трябват гъвкави ресурси и производство от възобновяеми енергоисточници, което ще освободи капацитет за повишаване на сигурността на доставките. В този контекст трябва да се стремим към съчетаване на възобновяеми източници и природен газ и Двата източника имат огромно значение за бъдещото сигурно развитие на европейската енергетика. Въпреки, че разполагам с още време като докладчик, по-скоро ме интересува какво ще кажат колегите, за това приключвам изказването си и ви благодаря за търпението да ме изслушате. Благодаря. Започваме с ораторите. Да, ди по 3 минути на всеки. Първият. Е, Господин Рой. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря на комисията. Това е много полезен и ценен документ, За първи път той не почива на един единен политически подход, а разкрива различни възможности. Какви са различните сценарии? До 2050 става ясно, че човек не може да знае точно какво ще се случи. Но все пак документа ни помага да видим какво може да се случи, какви са възможните варианти. И това е от полза за всички нас прозрачността, откритостта, надявам се, няма да бъдат отслабени от нашите идеологически позиции. Комисията говори за ефикасност, не за економии на енергия и аз наистина подкрепям тази идея. Много важно е ние да си даваме сметка, че потенциалът може да се реализира единствено ако отслабиме прекалено силната регулация, ако се възползваме максимално от това, което имаме в Европа, нашата сила, лидерските позиции в технологиите, новаторството – и потенциала за възобновяемите източници. На второ място, въпросът се разглежда подробно в документа. Съгласен съм с докладчика и с комисията, че се нуждаем от европейски достъп. Загуба на време би било да се занимаваме с националните системи. Ако има големи проекти, И ако искаме да намалим въздействието върху околната среда, трябва да извършим необходимата организация, защото в момента просто губиме парични средства. Трябва да се захванем сериозно за работа, да въведем по-добра организация на европейско равнище, да видим от какви системи се нуждаем, търговия с емисии и така нататък. Всичко необходимо, за да може да имаме добра съгласувана организация – Целите няма да ги постигнем, ако винаги е, инвестираме само в едно нещо. Нуждаем се от енергиен микс. Енергийният микс ще варира от държава членка на държава членка. Въглищата ще се останат важни и в бъдеще в контекста на енергийните доставки – Те не се вписват в контекста на въглеродния диоксид и улавянето и съхранение на въглеродния диоксид. Ако сме ако гледаме сериозно на нещата, трябва сега да извършим всичко необходимо, да приемем всички необходими нормативни актове и да гледаме в по-дългосрочен план. Ядрената енергетика за мен е част от енергийния микс. Ако искаме достатъчни доставки, до... достъпни доставки, е ясно, че няма да минем без ядрена енергетика. Държавите членки могат да, каквото и да искат да казват, но това няма да стане без ядрена енергетика. Благодаря, господин Рой. Социалистите и демократите, господин Ван Брент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за встъпителното изказване. Този дебат ще продължи през едните седмици, даже и месеци. Това е много важна тема за нашата комисия. Съгласен съм с господин Ройл, че в продължението на комисията има много полезни за нас моменти, се дава много информация. Не съм толкова ентусиазиран от способността на комисията да прави заключения, които да ни помогнат за периода 2030, 40 и 50. Основният въпрос за нашия парламент е да се дефинират правилно дългосрочните цели. Комисията ни дава насоки. Ясно е, че ще трябва да променим подхода си. Две мнения по този въпрос няма. до 2050 не можем да кажем, че делът на възобновяемите източници е 90% или някакъв, някакъв друг процент. Но така или иначе трябва да следваме една цялостна цел за намаляване на емисиите парникови газове и трябва да осигурим и промишлена конкурентоспособност пред 2050 година. Ако това са нашите цели, трябва да видим кои ще са реперите по този процес и кое ще ни помогне да извървим този път. Нуждаем се от възможно най-устойчиви варианти. Инфраструктурата Голяма част от сегашната инфраструктура е остаряла и ще трябва да се поднови. Това трябва да е част от инициативата. 2020 година също така е, тази стратегия трябва да се актуализира с изминаването на времето. Трябва да направим така, че държавите членки да изпълнят целите си. Много се говори за енергийна ефективност, но трябва да предприемем необходимите стъпки, нещата да се предвижат и в съвета като всичко е съобразено с дългосрочния план. Енергийната ефективност, възобновяемите източници и енергийния микс. Това трябва да е основен приоритет. Третия спис... принцип, на който искам да се спра, е следния. В Европа има много енергийна инфраструктура. Въглища, газ, ядрена енергетика – голяма част от инфраструктурата е много устаряла в края на експлуатационната си годност е. И трябва да вземем съответните решения за 2300 и 400 и 50. Тоест да имаме едни междинни жалони до 2050 година, които да касаят обновяването на инфраструктурата. Трябва да отчетем факта, че ядрената енергетика е преходен източник на енергия. Трябва да осигурим и възобновяеми източници и газ, които ни помогнат да постигнем дългосрочните цели. В финансовия печат е, тази седмица се говори за възобновяемите източници на енергия. Не казвам, че сме постигнали кой знае колко. Но се стигна до един срив на системата, енергийната система в нашата страна. Независимо от многото слънце и вятър. Така че се нуждаем от модерни газови станции, които да допълват вятърната и слънчевата енергия, за да може да минем през преходния период, който ни чака. Нуждаем се от оценка на разходите през целия жизнен цикъл, на всички източници енергия, като се мине през всички етапи производство, изграждане на електростанции, експлоатация и така нататък. Целият експлоатационен цикъл. Знам, че времето напредва, но още едно нещо, госпожо председател, относно шистовия газ. Аз казах вече, че газът е важен преходен източник на енергия. Значи трябва да подходим открито по въпроса за шестовия газ, да вземем предвид обстоятелствата, да видим оценката върху околната среда, въздействието върху хората и економиката, що се отнася до проучванията и разрешителните. Трябва да видим и минусите на газа и на ядрената енергетика. Моята молба е да не сме предубедени като подложим на обстоен анализ въздействието върху околната среда, върху здравето на хората. Тоест да следим и за минусите, и за плюсовете. Това е което искам да кажа по доклада. Фиона welcome very much. Приветствам пътната карта на комисията и забележките на докладчика, особено, че е необходимо сътрудничество между държавите членки, тъй като ние се сблъскваме с общи проблеми, които са свързани с общи решения. Пътната карта е много положителен документ. Тя показва, че декарбонизацията на енергийната система в Европа е не само реализуема, но и не е много по-скъпо от конвенционалните методи. Така ще се намали използването на изкопаеми горива, чиято цена доста се повиши. Колкото по-голяма е енергийната ефективност, толкова повече ще намалим необходимостта да плащаме за енергия изобщо. Много важно разходно перо, за което се говори в пътната карта, е инвестициите в инфраструктурата, независимо на кой вариант ще се спрем. Тоест, ние имаме възможността да създадем правилна инфраструктура, която да осигури декарбонизация. Както каза докладчика, има някои варианти, които не са свързани с никакви минуси. Енергийната ефективност е един от тях. Ако има висока енергийна ефективност, търсенето може да спадне до 45% през 2050 в сравнение с 2005. Не трябва да забравяме за това когато разглеждаме директивата за енергийна ефективност в момента, тъй като тя разкрива добра възможност да тръгнем по правилния път и да постигне първоначалната си цел от 20 на 100 енергийна ефективност до 2020 година. Възобновяемите източници на енергия са много интересен елемент от пътната карта. Всички сценарии сочат сериозно нарастване на дела на тези източници – ето защо възобновяемите източници са също вариант, който ще носи само ползи в бъдеще. Ние трябва да извлечем съответните полуки, Както и да погледнем, възобновяемите източници ще играят ключова роля. На фона на всичко това трябва да направим така, че има инвестиционна сигурност в сектора на възобновяемите източници на енергия и това трябва да го имаме предвид, когато изготвяме задължителните цели до 2020 година, 2300 година за възобновяемите източници на енергия. Възобновяемите източници на енергия са много важен елемент от декарбонизацията, което ще доведе до економическа целесообразност и економическа сигурност. Докладчика с основание каза, че енергията, която ние произвеждаме от възобновяеми източници енергия, е много по-сигурна от енергията, която внасяме. За гъста съгласен съм, че тя може да изиграе роля в гъвкавостта в краткосрочен план. Защото от техническа гледна точка тя може да се включва и изключва по-добра от ядрената енергетика в това отношение. Но трябва да сме много внимателни с гъста, защото има технически проблем в момента. А именно, не може да използваме гъвкаво гъста и едновременно да имаме улавяне и съхраняване на въглерод. Технологията за улавяне на въглерод в гъста означава по-малка гъвкавост на гъста. Ако е извършва улавяне и съхранение, има много дълга процедура, която тече няколко е, часа и просто се изключва гъста, докато тече тази процедура. Така че трябва да подходим малко по-внимателно към гъста, да не се окаже така, че да имаме проблеми с енергийната инфраструктура. Ако ще имаме газ, трябва да запазим нейната гъвкавост. Да не се окаже, че въвеждаме такава инфраструктура, която в бъдеще няма да ни носи ползи. Напълно съм съгласен с докладчика, че освен енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия, ключов елемент за 2050 година са по-добрите междусистемни връзки. Адекватната инфраструктура е ключов момент, но се нуждаем и от съответните мрежи за разпределение на енергията, за пренос. Трябва да направим така, че да работи добре и пазара на електроенергия – но най-ефтиният, най-простият подход е да се купува и продава между различните държави членки. Също така имаме и гъвкавост, която ни дава водната електричество, което може да се ползва според търсенето. Също и павец разкрива допълнителни измерения. Междусистемните връзки, които се планират за Европа, са залог за изпълнението на целите. трябва да се подобри междусистемната връзка в района на Северно море и да се разшири. За да има връзка между енергията, която се произвежда на север и на юг. Това е бъдещето. Приветствам казаното докладчика по тези въпроси. Мисля, че предстои една много конструктивна дискусия по темите. Благодаря. Докато давам думата на колегата Джордан, която също така и докана в Енви, искам да ви помоля от тук на седне да не говорите повече от две минути. Ето там горе е показан часа, защото много хора са се записали. Много, много, много и всеки има право да вземе думата, така че нека си разделим времето правилно. Okay, thank you. I will try to be very quick and... Ще се опитам да бъда кратка. Няма да си изказвам качеството на докладчик в Комисията по околна среда, тъй като сега съм в ИТРЕ. Първо искам да кажа, че ме притеснява, че няма превод от словенски. Иначе аз съм съгласен с почти всичко, което каза докладчика. Особено ценя нейната позиция да има балансиран подход. Много ви подкрепям в това отношение. Трябва да има балансиран подход и това трябва да бъде отразено и когато обсъждаме възможността за постигане на бъдещи цели през 2030 година и стратегията до 2050 година. Ние трябва да отчитаме всичките е, три ъгъла на триъгълника на устойчивостта. Но ние нямаме достатъчно данни за пътната карта за 2050 година, защото комисията не учете и трите ъгъла на триъгълника по равен начин. Така че в това отношение има проблем и искам да чуя изказвания от комисията за този дисбаланс. На следващото място, международният елемент. Международният елемент, според мен, е не по-малко важен от вътрешноевропейския. Енергийната пътна карта не касае само производството на енергия, а, енергий... а също и енергийните технологии. Малко се притеснявам, че всички сценарии в пътната карта проистичат от допускането, че има глобални действия в климатичните промени. Вижте какво се случва в момента в Бон, това, което прави госпожа Хадигар. Притесняваме това, което се случва и мисля, че трябва да предвидим и други хипотези, които да проистичат от по-различни изходни тези. Също така, в документа трябва да се прокара разграничителна черта между отговорностите на европейско, национално и регионално равнище. На следващо място, относно сценариите, вече казах, че всички те почиват на едно и също допускане, че, международните, че ще има международни мерки за климатични изменения – но няма балансиран подход на резултатите. Декарбонизация, конкретно способност на работните места и сигурност на доставките. Следващата ми бележка за сценариите е, че няма сценарий, няма вариант който да допуска забавения в системата за улавяне на въглерод и по-нисък дял на ядрената енергетика. по низкият дял на ядрената енергетика е сценарий, който сега е доста популярен сред популистите, а намаляването в улавянето на въглерод е доста реалистичен. Така че се нуждаем от един вариант, който да обединява тези два елемента. Също така не виждам как са отчетени е, конвенционалните и неконвенционалните приложения на гъста в сценариите. Искам да има по-голяма интеграция между пътната карта за транспорта и за енергетиката, също за резервните мощности, интелигентните енергийни системи не касаят само интелигентна регулация, но и интелигентно ползване и производство. Искаме се да има някаква препоръка за публичното приемане. То се споменава само като условие, без да се правят някакви допълнителни препоръки в доклада на комисията. Благодаря. Много съжалявам, че тече така бързо времето, но то си тече. Гирек има думата. Благодаря. Ще бъда кратък, макар че има много какво да кажа по темата. Ще се спра само на сценариите. Най-сериозният сценарий касае ефективността тя не означава ограничено ползване, а по-скоро използване на правилните механизми. Най-добрият начин да се повиши ефективността на потреблението е да се подобри начина по който се предоставя енергията, да се разкрият акумулаторни мощности. Тоест акцента е върху промишлеността, а не върху потребителите. И на последно място, въглерода. Говори се за улавяне и съхраняване на въглерод. Нищо не се казва за газификацията и използването на втечнени газове при висока температура. В сценариите нищо не се казва за топлинната енергия. или използването на енергия с температура над 400 градуса по Целзис. Както знаете, Земята е един естествен генератор на енергия и трябва да използваме по-добре природните ресурси. Мисля, че именно по тая линия трябва да вървят новациите в бъдеще, както в Европа, така и извън Европа. Исландия иска да е член на Европейския съюз и те имат много опит в тези альтернативни приложения на енергията. Благодаря ви, че наистина се изказахте толкова кратко. Видал Квадрас има думата. Благодаря. Ако погледнем пътната карта, става ясно, че там е описано приемането на позиции по основни стратегии след 2020 година, което е хоризонта, към който гледаме по-настоящем. Такъв тип дългосрочни планове за много колеги водят до скептицизъм, тъй като има много неясноти при такива продължителни периоди. Но що се отнася до енергийната политика, инфраструктурата е времеемка, инвестициите са огромни, така че наистина, за да се извлече полза от инвестицията, трябва да мине много време. Ако погледнем инфраструктурния ни парк, ще видим, че той е доста стар, що се отнася до жизнения му цикъл. Затова трябва да подходим амбициозно по въпроса. Европейската комисия излиза с интересни идеи, които можем да обмислим, най-вече, що се отнася до бъдещето на тази енергия, насърчаването на енергийна ефективност, все по-голяма интегриране на пазара, което да доведе до изчезване на енергийните острови, използване на неконвенционален газ, което е много интересен вариант за промяна на настоящото статукво, оценка на ядрената енергетика, защото тя е сега основна част от енергийния ни микс и особено ако искаме да намалим емисиите на въглероден диоксид. Бихме искали също така да се движим в определени граници, що се отнася до цените на енергетиката. Пътната карта също така говори за различните предизвикателства, пред които сме изправени – поради случващото се в сектора на ВИ, т.е. проблеми от непостоянния характер на тези източници и също така говори за насърчаване на нисковъглеродни ресурси, където всичко се управлява от пазарите. Ако имаме енергиен пазар, основан на субсидии, то този пазар няма бъдеще смело е от страна на Европейската комисия да приеме, че Енерги... цените на енергоисточниците трябва да отразяват по-добре разходите и новите инвестиции, които трябва да се направят в системи и структури. Още нещо, което ние тук отдавна говорим. Ако имаме регулирани цени, които са изкуствено занижени, които трябва да направим нещо по въпроса, защото те е, водят до изкривявания на пазара и не, сър... не насърчават населението да бъде енергийно ефективно и да пести електрична... електрическа енергия. Не трябва да гледаме само в краткосрочни планове, а да гледаме напред и съответно да запланим, платим цената, която трябва. Това до известна степен върви против общия економически контекст, защото виждате, че цените се покачват. Има и други мерки и в енергийния сектор, които се предприемат. Това обаче е пътна карта, която гледа напред към 2050 година. Така че не можем да се влияем прекомерно от случващото се в момента, което може би е краткосрочно по характер и не, не ни отвежда до бъдещето трябва да уточним позицията си за визията си за бъдещето. Много важно е да заложим трасето за по-нататъчно законодателство в енергийната сфера в бъдеще. Госпожа Коларска-Бубинска има думата. Дякую е, bardzo. Е, przygotowujemy дълго. Благодаря. Подготвяме се за дългосрочните си цели в енергийната политика и това е изключително важно и за промишлеността, и за инвеститорите. Чухме, че постоянно се променят нещата, ние променяме правилата, пък има известна нестабилност и за това е необходимо да има а, цели в дългосрочен план. Разбира се, не е добре тези цели да бъдат променени. Важно е да не говорим за политики, които тотално елиминират въглищата, защото това би било невъзможно за някои държави. Трябва да говорим за ниско въглероден, въглеродна хипотеза, а не за хипотеза, в която тотално елиминираме въглерода. Има държави, където 90% от енергията идва от въглища и ще бъде напълно невъзможно за 40 години само да се промени а, доставката там. В нашата страна, Полша, това е така. Ще бъде много трудно за нас. Следващия въпрос. Как може да се постигнат тези цели? Трябва не само да полагаме цели, но и да видим как ще стигнем до тези цели. Трябва да се спазват правилата, защото ако не се спазват, няма да стигнем до целите си и политиката ни ще се провали. Трябва за отделните държави да се зададат различни крайни срокове. Винаги говорим за обща пътна карта за цяла Европа, но според мен тук трябва да се работи, особено по този доклад, на национално ниво. Говорим за европейска солидарност. Тоест, как да се работи с всяка една държава членка, която среща затруднения. Слушах дебатите и според мен трябва да се вземат заключения и от други доклади. Шистовия газ, например, може да бъде обсъден. Имаме докладчик, който в момента разработва становище за въздействието на шистовия газ, какво би означавало това за енергийната сигурност. Така че нека да вземем предвид и заключението от този доклад. Сега, използването на природния газ трябва да вземем предвид доклада на Международната а, агенция по енергетика, която говори а, за природния газ. Ако говорим за улавяне и складиране на въглероден диоксид, нека да вземем предвид заключенията и анализа по този въпрос, а не ние сами само да си сформираме някакви становища от самото начало. Колегата Смит. President, thank you. I, I will keep very much ще спазя времето, защото тук започва дебата и затова ще кажа само няколко неща. Много ми хареса казаното от докладчика за енергийната сигурност. Защото тук не става дума толкова за намаляване на СО2 и декарбонизация, а за сигурност, енергийна сигурност, като част от националната сигурност, както и продоволствената сигурност за по-добрия живот на нашите граждани. Това може да бъде постигнато по два начина. От една страна по-малка консумация на енергетика, на, извинете, на енергия, обикновено това е пепеляшката тук, и може да насърчавам местни източници, като например ВЕИ и други. А, от друга страна, харесвам пътната карта. Искам да поздравя Европейската комисия, защото тук се дават различни варианти. А, мисля, че комисията е подходила много по-добре, отколкото политиците, които обикновено предопределят кой печели и кой не. Точно така, на национално ниво трябва да се преценява и да се види кое е най-добро. Аз съм шотландец, при нас има енергийна лотария. Е, имаме всякакви ресурси и разпределението при нас е интересно, за да се постигнат общо европейските цели. Съм впечатлен от това, че трябва да се свързат помежду ни нашите пазари. Ето това е, те са пазари, те не са взаимосвързани, няма единен свързан пазар, което е в ущърп на нашите потребители и производители. Затова трябва да отвоим усилията си в строежа на инфраструктура – както и прокарването на правни норми, които ни спъват да работим като едно. Енергията е и трябва да остане компетенция на всяка една държава членка, но можем да постигнем много повече, като работим заедно, отколкото ако работим по-отделно. Има общи неща, економия от мащаба, които могат да ни помогнат. Четири секунди ми останаха. Грация, грация. Поки секунди. Да няколко секунди, но следващия оратор Вебер. Вебер. Oui, je vais essayer de faire aussi court. donc me limiter à un point et un... Да, ще се опитам накратко да се изкажа по една основна тема. Докладът е отличен. Има четири начина да се постигне нисковъглеродна економика и декарбонизация. Четвъртият елемент е атомната енергетика. Ако я елиминираме, няма да е, постигнем ниски въглеродни равнища, колкото и да не я харесваме. Няма заместител в обозримото бъдеще на атомната енергетика. Може да ни се иска тя да не съществува, но това не е възможно. И ми се струва, че докладът по този въпрос е много сполучлив. Широко трябва да се е, използват е, въглища, се казва, шистов газ, нефт, природен газ, но емисиите въглероден диоксид от тях са много големи. И тук е нужно да се отговори на редица въпроси за рисковете. Намаляването на рисковете изисква инвестиции. Не можем да се правим, че Нищо не се случва. Трябва да инвестираме повече в сигурност и безопасност, в извеждане на, от експлоатация на централи. Това си се превръща в бизнес в отделен подотрасъл. В Китай, в други страни по света има бурно развитие на атомната енергетика и трябва да се проследи целият им жизнен цикъл, включително извеждането им от експлоатация. Според мен, трябва да освояваме пълноценно тази преходна форма на енергия. Казвам това с 30 годишния си опит в атомната енергетика. Благодаря. Следващия оратор. Eh, eh, Благодаря, госпожо председател. В пътната карта ми прави впечатление какви са изходните допускания. В нея се казва, че светът такъв какъвто го опознаваме ще бъде горе-долу същия през 2050 година. С други думи, правят се много големи екстраполации. Изходното предположение, че ще продължава да се увеличава е, потреблението на енергия, че ще продължаваме да използваме въглища, но пак повтарям, това са екстраполации на съществуващо положение. И от тук се получават една доста разпокъсана картина. Струва ми се, че в бъдеще ще бъде много по-голяма пастротата в енергетиката. Ще има големи централи, но може да има и микроцентрали. Нека да мислим по-нашироко. Може домакинствата да разполагат със собствени генератори, и да се стигне до индивидуално производство. Защо да е невъзможно да имаме микротурбини, които да използват енергията на вятъра? Ако се мине на децентрализиран подход на местно равнище, тогава ще можем да инвестираме много повече в енергийната ефективност. Не е достатъчно комплексен, не е достатъчно отворен подходът към представата ни за 2050 година. Затова призвавам докладчика да мисли за микроравнището. Благодаря. Едит Херцог има думата. Само няколко мисли да споделя. Извинявам се. А... Не знам защо трябва да бързаме толкова, защото нямаме време, както каза председателя. Искам да поздравя и докладчика и комисията за изготвянето на плана, защото остава ясно, че има различни начини за постигане на една и съща цел. През 2050 година Европа ще бъде преобразена и сигурно решенията ще бъдат съвършено различни от това, което си представяме сега. Ще има съчетание на нефтената економика, на атомната енергетика, до някъде въглища в страните, които имат залежи и други форми. Според мен, когато говорим за развитието до 2050 година и е, прочетем внимателно документа, ще видим нещо много интересно. Енергетиката в момента заема 10% от БВП, 2050 година ще бъде 14% от БВП. Иначе казано, енергетиката ще нарасне с 40% и при нестабилните днешни цени става ясно колко важни са потенциалните инвестиции. Не бива да забравяме необходимостта от инвестиционен план, успоредно с законодателните актове, които обсъждаме днес и ще обсъждаме за напред. Мисля, че по-задълбочено трябва да обмислим какво ще бъде бъдещето. Според мен, цените на въглеродния диоксид е, трябва да се увеличат, ако искаме да намалим е, емисиите. Това ще бъде мощен стимул за инвеститорите да навлязат е, в региона. При така гражданите по-радушно ще приемат а, развитието на енергетиката, дори ще преглътнат по-високите цени на енергоносителите, а никак не е за пренебрегване какво ще е отношението на 500-те милиона потребители. Благодаря колегата Хелмер. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с господин Вебер, който подкрепя атомната енергетика. Тя а, има съществено значение за нас. А, обаче не мога да разбера защо, когато говорим за атомна енергетика, а, някак извинително веднага добавяме, че трябва да работим за повишаване на, на безопасността. И погледнете а, данните за смъртността от злополуки в атомната енергетика и в каменовъглените мини. С пъти по-ниска е тя именно в АЕЦ. Енергетиката от възобновяеми енергоисточници се твърди, че са с пъти по-сигурни от вносните е, енергоносители. Добре, но възобновяемите енергоисточници е, са непостоянни, не могат да бъдат е, прогнозирани. За е, водни ресурси наистина може да се използва схемата на павец и чрез помпено акумулиране да се произвежда електроенергия дори тогава, когато равнището на водните ресурси е ниско. Но това е скъпо. Тук е, един от ораторите а, каза, че а, има а, проблеми а, напоследък а, в Северна Европа а, с. А, енергоснабдяването поради огромното разчитане на вятърната енергия, но това може да се отрази на цяла Европа огромни мощности се изграждат а, за вятърната енергия, без да се а, строят резервни мощности, които да разчитат на природен газ. И по такъв начин си създаваме огромни проблеми с сигурността на доставките вътре а, в собствената си територия. Грация. Eh, Благодаря и последно представителя на е, комисията. Е, дано да бъде така любезна представителката на комисията да не говори повече от две минути. Благодаря. Благодаря много на докладчика, на всички изказали се. Само няколко думи е, за е, пътната карта Европа 2050 година. Всичко казано и предложено тук е, ще бъде част от доклада, надявам се. Пътната карта трябва да осигури по-голяма предсказуемост за правителствата и инвеститорите. Ние тук не правим прогноза за бъдещето. Това не е футурологичен анализ. Това е анализ на различни сценарии. Имаме е, пет различни сценария за намаляване на е, количествата въглерод по един или друг начин. Трябва да подчертая колко важно за нас е трите цели на енергийната политика конкурентоспособност, сигурност на доставките и устойчивост да присъстват в пътната карта 2050 година. При различните сценарии, с различни равнища на разходи и внос, трябва да се направи сравнение и оттам да се изведат най-важните полки за държавите членки, за инвеститорите е важно да има тези три елемента, които, както става модно да се наричат, никой няма да съжалява, че прилага. Това е изграждане на инфраструктура, възобновяемите енергоисточници и устойчиво производство, което се доказва от всички данни. Европейския съвет е, в феврари миналата година поиска от нас е, един глобален е, подход, но във всички случаи трябва да разгледаме и сценария, при който Европейския съюз работи без останалите страни в глобален мащаб. Това е представено и в пътната карта за развитието до 2050 година. Имаме пътна карта за транспорта, сега разглеждаме и картата за енергетиката. Изходните предположения са едни и същи. Неколкократно се спомена шистовия газ. Той е доста несигурен източник, както се посочва в документа. Не ми се навлиза в подробности за различните ресурси по техния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 е част от картата. Силно секретарята нещо се объркал и когато сте поискали думата, те не са ви записали, така или иначе. Добре, давам думата на Никица Вела. Сот кертем и ерде госи. Кеске води? Благодаря. Може ли да довърша това, което иска да кажа? Защото започнах нещо и не успях да го довърна. Да довърша. Добре, но моля ви да бъдете максимално кратък. Може би ще е по-бързо на английски. Само исках да попитам за ИТЕР, проекта за ядрен синтез дали то е част от пътната карта или не. Аз не видях да се споменава някъде ИТЕР. И искам да кажа на комисията да не забравя, че има ИТЕР и че мястото му е в този документ. Защото през 2026 е, вече първата централа ще е в експлоатация. През 2030 години ИТЕР ще може да произвежда електричество, затова трябва да е част от документа. Chiedo di concludere molto, molto brevemente. накратко накрая. Ще има много други възможности. Първата възможност ще бъде на дискусия по вашия доклад на 11-12 юли. Така че пак ще можем всички тези теми да ги обсъдим. След това координаторите също са решили да направят публично изслушване. Ще има изслушване по темата, а пак след изслушването ще имаме крайен срок за изменения. Май-септември или отвъд септември. Така че, вижте, това е първо обмен на становища. Казвам го само за да се извиня на онези, че, които не се изказаха и онези, които притисках с времето и затова моля и колегата много набързо. Пак казвам, това е първи обмен на становища. Ще има и други възможности, ще говорим по-подробно. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρος, και ευχαριστώ благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за изказванията, които направиха в хода на дискусията. Според мен, като чух изказванията, мисля, че доклада е тръгнал по правилния път и ще постигне своята цел. На второ място, доклада е в ресора на Комисията за научно-развойна дейност, индустрия и енергетика. Това е рамката, в която може да се работи конструктивно. И на трето място, относно 2030 година, но тогава трябва да имаме една обща пътна карта за енергетиката, която да е предназначена за гражданите, за правителствата, за пазара в Европа и извън Европа в международен план. И на последно място, относно графика, госпожо председател, искам да съобщя на колегите, че днес след обед на заседанието на координаторите ще поискам да се организира изслушване. Според мен е важно да има изслушване, за да чуем какво имат да кажат по темата за интересованите страни. Така още веднъж благодаря на всички. Благодаря на колегата Цавел за това, че говори съвсем кратко. Преди да ви дам думата, Казах, че координаторите на своето днешно заседание ще вземат такова решение, така че предполагам, че няма да имат нищо против. След обсъждане вашето предложение за доклад на 11 12 юли ще има през септември най-вероятно публично изслушване, като си има предвид значимостта на темата. Благодаря ви много. Следващата точка е представяне от, моля ви, да си тръгнете. Тропо руморе. Без да шумите. Чи се, че е ла презентацион. И така имаме представено от името на Европейската комисия на предложение за европейско партньорство за иновации в областта на суровините. Само 30 минути за дебата. Господин Кодзигу, който ще представи този доклад, моля 10 минути, не повече. Благодаря. Madame la Présidente. So, I... Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Моля ви да говорите отвън. Си vous êtes gentil, vous pouvez sortir. Non. Vous pouvez dire madame et monsieur qui vont sortir. So I thank you for the opportunity to, to present our proposal for inundation. И така ще представя нашето предложение за Европейско партньорство за иновации в областта на суровините. Няма нужда да се спирам на това колко важен е този въпрос. Комисията вече е представила две съобщения по темата през 2008-2011. Ако обичате разговорите да се водят извън залата. Няма нужда да се връща на това колко важен е въпросът за суровините. Комисията е представила две съобщения по темата през 2008-2011. Имаме стратегия за суровините, която е в сила и се изпълнява. Още през 2010, когато подготвихме съобщението за 2011, а също и когато комисията подготвяше инициативата за иновации, тогава ни хрумна идеята за европейско партньорство за иновации в областта на суровините. Това бе така, защото в различните области на суровините има голям потенциал за иновации, който има огромно значение. Твърде дълго си мислихме, че достъпът до суровините е лесен и гарантиран. Виждаме, че това не е така, както в сферата на предлагането, липсват инвестиции, има ограничения на износа от страни богати на суровини, също и в областта на търсенето. Могат да се намерят новаторски решения, включително и технически решения за стабилно проучване и добив и обработка. Също така в сферата на търсенето може да се търсят заместители, ефикасно ползване. Мога да спомена, например, дизайна на продуктите, който също може да доведе до по-голяма възможност за оползотворяване на вторични суровини. Също така могат да се търсят и решения по линия на стандартизация и съгласуваност на политиките. Това са други възможности, които заслужават внимание. Има заинтересовани, страни, има заинтересовани страни в иновациите. Ще спомена някои от тях. Интегрирания подход в веригата на ползите. Много често виждате, че в тази верига има липса на познание и контакти с производителите на суровини. Трябва да се подобри сътрудничеството между държавите членки, за пример, винаги се изтъква, че геологичните проучвания в Европа са факт, но няма съвместима платформа за обмен на информация. Проучванията в Европа, в Европа в тази област са доста разпокъсани. През 2011 комисията излезе с съобщение за партньорството за иновации – И се радвам, че парламента с резолюция прие тази идея през септември. Сега вече предлагаме нашето предложение за Европейско партньорство за иновации. Това стана през февруари. Идеята е Европа да вземе предни позиции в веригата за ползи по всички елементи от веригата. Заместители, проучване, добив, обработка и така нататък. Много важно да се работи по веригата на доставки в Европейския съюз, извън Европейския съюз и ефикасно рециклиране на суровините. Този са сегнати трите основни стълпа. Партньорството не касае само поручванията, научно-развойната дейност, а и иновации, т.е. нови подходи и решения на пазара. Хоризонт 2020 което е осмата рамкова програма, ще играе ключова роля – Именно затова и суровините са едно от важните обществени предизвикателства, идентифицирани в Хоризонт 2020. Другите предизвикателства са климатични промени, ресурсна ефективност, суровини. Три е въпроса, които понякога са тясно взаимосвързани. Суровините са важна част в това отношение Държавите членки и бизнеса ще играят много важна роля. Те трябва да дадат своят принос. В заключение, две бележки за разполагането на всичко във времето и за структурата. Относно графика, следващата стъпка е, надяваме се, съветът да одобри то идеята с заключение през декември, това зависи от графика на самия съвет, разбира се. През миналата година това не бе възможно. Надяваме се, че кипърското председателство ще осигури приемане на идеята в съвета. Междувременно нямаме време за губене. Ние вече започваме подготвителната работа. Господин Бутиков е тук Той работи по мрежата за редкоземни елементи, който е проект, е, който има отношение с европейското партньорство. Работата в това отношение започна преди тази година. А що се отнася до самото европейско партньорство, много важно е да разгледаме структурата на базата, на която ще работим. Ще има група на високо равнище, която ще дава насоки и ще следи разработването на плана за стратегията през 2013 година. Държавите членки ще бъдат представени на ниво министри, комисията на ниво комисари, главни изпълнителни директори в съответните сектори на промишлеността, неправителствени организации. Скоро ще обявим и търг за обявяване на интерес от заинтересованите страни. Тоест, това е сигнал, че работата започва. Работа не трябва да започне след като получиме вече карт бланш. Вече да сме на изходна позиция, когато получим карт бланш от политиците. Това е идеята. групата на високо равнище ще бъде подпомагана от групата Шерпас. Това е традиционната структура. Планираме и пет работни групи, които касаят технологическия и нетехнологическия подход – първите две групи за добив, рециклиране, също така група за заместване с технологичен уклон. Групи 2 и 3 не с технологически акцент. Първата също ще поставя акцент върху основане на познанията, инфраструктури, геологични данни, умения, квалификация. Тук искам да кажа, че Европейския институт за технологиите също планира да предприеме действия през 2014 за суровините. Четвъртата група също няма технологически уклон. Тя касае насърчаване на рециклирането. Тук може да помислим за обществени поръчки, с които да се намалят цената на рециклирането, като се увеличи ефикасността на събирането, разделното събиране и рециклирането. т.е. да се въведат по-добри сертификационни и стандартизационни схеми. И петата група е международно сътрудничество. Това е залог за постигането на напредък е, по линия на иновациите в сферата на суровините. И така, в заключение вече вършим подготвителната работа. Изчакваме съвета да се произнесе в края на годината по въпроса. Разбира се, много не се иска Европейския парламент да даде своя принос е, по начин, който ще те за целесообразен. Иначе ние сме готови да даваме редовен отчет за подготвителната работа и за изпълнението на Европейското партньорство за иновации, след като му бъде даден ход. Благодаря, господин Кодзиго а за това, че винаги сте готов да работите с нас. Колегите, които поискаха думата, са следните. Първа госпожа Едит Меркес. Thank you so much, uh, uh Mr. Kosigu, for, uh, uh... Благодаря, господин Косигу, че представихте партньорството за иновации. Дълго време се знае за него, преди две години. И сега виждаме, че в програмата Хоризонт 2020 години Европейския институт за технологии планира дейности за суровините. Може ли да дадете малко повече информация? Как точно института ще работи? Как ще представи резултатите, тъй като не е ясно какво е положението по този въпрос. Можете ли да кажете и за какъв срок ще се реализира това партньорство? То безсрочно ли е или срочно? И относно парламента. Вие споменахте за съвета, но кога пак ще се явите в парламента, за да представите първите резултати от Европейското партньорство за иновации? Ще ви кажа какво ме притеснява. Искам да поздравя и вас, и комисарята Яни, че обръщате внимание на редкоземните елементи на суровините. Вие споменахте за заместителите, но има един етап преди заместителите, а именно ефективността. Изграждането на пазар за вторични суровини. В главите на много хора иновациите са само технологически подем. Но всъщност до голяма степен Иновациите почиват на различни работни процеси, а не на нови технологии. Акцентът е върху технологията и заместването, но според мен акцентът трябва да се постави върху работните процеси. Как да изградим вторичен пазар на суровини, как да сменим изцяло модела, по такъв начин, че продуктите да се връщат към производителя, той да ги използва отново. Това също ще разкрие иновационен потенциал в областта на суровините. И не на последно място, може ли да кажете каква част от програмата касае Европа и каква част касае външното измерение? Е, io proporrei che almeno due o tre interventi, insomma, mettessimo insieme. Само двама-трима, моля ви. Преди да дам думата на колегата за отговори. Господин Бютикофер е сега господин Бредзина и след това ще ви дам думата. Е, прего, Бутико. Thanks a lot, Chair. Um, first of all, I want to uh, thank Mr. Kozigu for his... Благодаря на колегата за представянето и искам да кажа браво, не само за обясненията, които даде, но и за аргументите, които предложи по стратегията на Генералната дирекция в този контекст. Благодаря също за цялостния изчерпателен подход, както и за вашата упоритост при гоненето на тези цели, независимо от всички пречки пред вас, които се създават от определени държави членки, между другото. да кажа, ако съм възмутен, възмутен може би не описва добре силата на моите емоции, защото датското председателство не намери начин да стартира инновационното партньорство в началото на тази година. Малко повече да бяха положили усилия, а, което да, да, да промотира този дневен който според мен е изключително важен за нашата конкурентоспособност, както и някои екологични цели, които винаги пропагандират, то те щяха да постигнат повече. Приветствам вашето желание, имам предвид желанието на Европейската комисия, да се постигне напредък и да не се чака, чака до декември за предприемане на необходимите стъпки. Само едно нещо ще кажа, тъй като споменахте доклада, по който нашия парламент гласува през септември. В този доклад парламентът се обърна към комисаря и заместник председател на комисията господин Таяни да излезе с годишен доклад, който да бъде редовен, където да се отразява напредъка в сферата на суровините. Доколкото разбирам, планира се в края на годината да излезе такъв доклад, за да може в него да се включи и опита по партньорството за новаторство. Официалното решение за това партньорство обаче се отложи за декември. Независимо от това обаче ще ви помоля да не отлагате доклада чак за до година. Очаквам с нетърпение първия от порода си доклад, който ще бъде първи от цяла серия такива, обещани от заместник председателя на комисията за тази година. Радвам се, че в Хоризонт 2020 година около 1 милиард евро, ако не греша, са били заделени за политиката по суровините. Това е отлично. Пак ви благодаря за работата ви. И всички трябва да отбележим, че този въпрос не търпи отлагане. Той е изключително важен и трябва да работим заедно. Комисията и парламента до сега показаха, че могат да работят заедно по тази тема. Но нека имаме още по-силни аргументи за държавите членки, които да ни помогнат е, да се движим в правилната посока. Благодаря. Колегата Бредзина. Uh, all, uh, Благодаря за инициативата. Като геолог зная какво правите. То е много полезно за целия Европейски съюз. Зависимостта ни от суровини, независимо, че говориме за urban mining и рециклиране – показва, че не всичко е възможно. А суровини са необходими за бъдещето на Европа. Няма да задам много дипломатичен въпрос, но говорих с земемери в е, Чехия, те са експерти, и им казах, Поинтересувайте се от тази инициатива и от а, е, тези общности за познание и иновация КИК. А те ми казаха, а не, това е затворен клуб. Почти невъзможно е ние да влезем в тези общности. Попитах къде ще бъдат тези бъдещи общности КИК? Скандинавските страни, казаха те. Не знам сега дали тази информация е вярна, но за мен е важно да има географски баланс. Uh, it... Говорим за обща научно-изследователска зона. Е, като говорим за нея, нека да направим нещо по въпроса. Но, поздравявам ви за инициативата тя е необходима за европейското бъдеще. Благодаря. d'accordo, if you agree, you can continue with two other intervention mm-hmm. and after. Continuiamo con gli ultimi due Продължаваме с още две изказвания. Utilizzato meglio e lei risponderà alla fine. И накрая ще отговорите на всички. Колегата Гирек и след това Рубик. Други не са се записали. E, dziękuję bardzo. E, tutaj pan wymienił te grupy, bardzo istotne zresztą grupy. Споменахте много важни групи, които се занимават с суровини. Една от най-важните обаче липсва. Това са онези, които използват суровини и се занимават с е, Различни инженерни дейности, свързани с извличането и обработката на суровините. Има много процеси, свързано, свързани с последното. Това е в сърцевината на новаторството. И ще ви дам пример. Европа е голям производител на автомобили. Седем годишна гаранция даваме на нашите автомобили. Но в Европа има все по-малко цинк. И за това трябва да търсим някакви нови решения, като например да използваме алуминий europejskich produktów należałoby przeprowadzić analizę właśnie под kątem inżynierii. За да продължи производството в Европа, трябва да се направи анализ, за да може да се достигне до материали, които да се използват в бъдеще, след като се изчерпат определени суровини. И тогава трябва да обсъждаме какво ще се внася, какви суровини са ни необходими и така нататък. Това е обръщане на въпроса. Ние го гледаме от една страна, аз се опитвам да го погледна от другата. Последен е господин Рубик. Благодаря, госпожо председател. Приветствам инициативата. Това е дългосрочен подход, необходим в Европа. Ако погледнем ресурсите, с които разполагаме, бихме искали те да бъдат използвани оптимално, ефикасно. За това се обсъжда една инфраструктура за суровините, която ни е необходима. Има един проект JLC, JLC в Милано, който се занимава с биоразнообразието, занимава се с, с транспортни коридори, защото суровините трябва да бъдат транспортирани, трябва да се движат. Има и други аспекти, които трябва да бъдат засегнати в дългосрочните ни планове. Много важно е също така да помислим и за екологията, и за устойчивостта. Нужни са ни необходимите научни аргументи, и мотивировка за всичко, което правим. Не може автоматично да се казва не на определени суровини. Трябва ни една ситуа, една, един подход, който да е печелив за всички. Благодаря на господин Бутикофер, защото неговия подход е точно такъв. Имаме подобни предложения от екологични експерти, както и други. Трябва да видим какви проекти могат да стартират сега и какви по-нататък, кои създават проблем и кои не. Всичко това трябва да бъде обмислено. Генерална дирекция околна среда и агенциите също трябва да го направят. Сега, що се отнася до хоризонт 2020 година, научно-изследователската дейност трябва да се съсредоточи върху приоритетите, които ще са значими за нас. Освен това имаме Европейски технологически институт. Там също възникват въпроси, свързани с обучение и образование. След това идва данъчното облагане. Ако говорим за транспортиране на суровини на дълги разстояния, емисиите на CO2 са много големи. Тогава, може би, там самия данък трябва да е по-висок. А пък, ако се транспортират суровини с голямо съдържание на определени елементи, то тогава, може би, ДДС-то ще е по-високо и това трябва да се търси някакво местно решение. Имахме пет изказвания, моля да отговорите. Е, thank you. Благодаря ви. Огромен брой въпроси бяха поставени. Ще се постарая да не забравя нито един. Първо за общностите е, за познание и иновации. Трябва да кажа, че е, те са взаимно допълняеми е, с партньорствата за иновации. Едните се насочват към умения, а други към по-общите цели, така се допълват без да се изместват или заместват. Вторият въпрос за продължителността на Европейското партньорство за иновации. Не предвиждаме някакъв краен срок с натрупване на практиката в рамките на Хоризонт 2020. Ще видим как ще се развива е, работата ни. Суровините няма да изчезнат утре. И е, тяхното значение във всички случаи е дългосрочна тема. що се отнася до участието на парламента, вашето становище и резолюцията са първия отзив на нашето предложение. Вие поискахте от нас да го разработим. През септември поискахте от нас да разработим Европейско партньорство за иновации. През февруари то беше факт и ето днес докладваме. дали а, отдаваме предпочитание на технологиите и замяната а, за сметка на а, е, ефективността. Дано не съм ви оставил с погрешното впечатление, че е така. В никакъв случай не се съсредоточаваме само и единствено върху технологиите. От пете работни групи само две са технологични, две а, се занимават с въпроси извън технологиите – и една а, разработва международните аспекти. Имаме а, темите за сертификацията, обществените доставки, обществените поръчки, които са извън технологиите. Международният елемент – е много важен, когато определяме научно-изследователските си приоритети. Работим с Япония и с Съединените щати. Информационният обмен трябва да се разшири, диалогът и по технологиите, и по останалите въпроси трябва да е по-широк и активен, понеже партньорите може да разполагат с решения на въпросите, които си задаваме. Ние нямаме монопол върху истината. Господин Кофер, благодаря ви за комплиментите и за насърчителните е, думи. Няма проблем, че свързвате името ми е, с една определена тема. Бретонците са такива по характер, ако мога да вметна лична бележка. Винаги съм на разположение, когато парламентът иска да бъде информиран. Mr. Brigina mentioned uh, the need for an encompassing approach, and I think that... Посочихте необходимостта от комплексен подход – Ние го разбираме по същия начин. Ние не вярваме, че а, с магическа пръчица а, ще може да се решат всички проблеми. Трябва да се проследи цялата велига, верига на стойността. Господин Бразина попита и за общността за познания и иновации. Ще трябва да проверя при колегите как стои въпроса. Не мога в момента да ви отговоря. Беше поставени въпроса за критичните суровини. В момента разработваме предварителен списък, още не сме готови с окончателният списък, започнахме да работим и по разработване на блок схема на потоците суровини. Това се оказва изключително сложен въпрос. Не е ясно как точно вървят е, суровинните потоци, кога една суровина излиза от определен отрасъл и влиза като вторична в друг. Втория стълб на инициативата за суровините е точно това, за което се изказахте. Работим в тясно сътрудничество с колегите от е, Генерална дирекция околна среда и Натура 2000 добив не може да се осъществява в близост до защитените територии по Натура 2000, ние спазваме цялото екологично законодателство, така и гражданите много по-уходно ни подкрепят в различните инициативи за земеустройство, за освояване на морската среда, Ако искаме устойчив достъп до суровините, трябва да сме е, наясно и със състоянието на околната среда. Мисля, че е, Останалите въпроси имат отношение и към данъчната политика. Благодаря, благодаря ви за отговорите. Напомням на колегите, е, че е, както винаги след дискусията и представянето на предложението ще има е, писмо от председателя на парламентарната комисия, съгласувано с координаторите и ми се струва, че ще бъде подходящо този момент да се представят и предложения и коментари. И така координаторите призовават колегите да изпратят своите предложения за по-нататъчна дискусия. Благодаря на нашия гост и продължаваме следващата точка от дневния ред. Благодаря още веднъж на господин Козигу безопасност на дейностите по търсене, проучване и добив на нефти и газ в морски райони. ridotto a 40 e quindi dobbiamo ridurre anche За съжаление, трябва да се ограничим само до 40 минути, защото толкова ни останаха в резултат на закъсненията по предишните точки. Thanks, uh, <clears throat> sorry, thanks very much, uh, Chairwoman. Uh, dear colleagues, uh, we're happy to, that we have the... Uh... uh Благодаря. Много се радвам, че имаме възможност да започнем дискусията по толкова важното досие безопасност на дейностите по търсене, проучване и добив на нефти и газ в морски райони. Малко се забави началото ни, защото трябваше да разговаряме с колеги от други парламентарни комисии и това отне е доста време. Още в самото начало искам да кажа няколко думи за графика. С ваше позволение, госпожо председател, имаме среща с докладчиците по становища от комисиите по околна среда и правни въпроси и говорихме ориентировачно за 9 октомври. Парламентарната комисия по околната среда, която има изключителни правомощия в тази област, има водещо място. Ние имаме все пак допълваща роля, а същевременно сме водещи по обсъжданото досие. Ние предложихме примерен график за гласуването в околната среда малко се колебаят, защото въпросът е много деликатен и за парламентарната комисия по околната среда и парламента като цяло. Всички знаем за какво става дума. В интерес на всички нас, на всички потребители и граждани е да имаме новата рамка, колкото е възможно по-скоро. Надявам се да се договорим в максимално кратки срокове с парламентарната комисия по околна среда. Така ще можем да стигнем успешно до първото четене. Няма нужда да ви напомням какво предизвика предложението на комисията. Това беше промишлената авария на BP Deepwater Horizon до а, американските брегове. Три месеца преди да се затвори подводния кладенец, е, имаше изтичане на нефт, беше направена оценка и се стигна до извода, че и за европейските води трябва да се предприемат допълнителни мерки. За това се предлага регламентът, който обсъждаме сега. Разбира се, ние не сме неподготвени, макар и да сме в начална фаза. Подготовката ни е много добра. Имаме резолюция по тази тема, приета с огромно мнозинство от парламента. Имаме ясна позиция по досието. Искам също да ви припомня, че съветът много напредна по въпроса. Както казах, в началото поизостанахме, но пък съветът не ни чакаше и напредна доста. Обсъди неколкократно досието. Датското председателство до края на мандата си към 15 юни ще представи доклад за напредъка, а кипърското правителство вече заяви готовността си да участва в тристранни разговори през второто полугодие. Както вече беше казано. Какъв е контекста на проекто регламента? Днес, скъпи приятели и колеги, над 90% от нефта – и над 60% от газа се произвеждат а, а, в морски райони. Имам предвид обемът а, произвеждан в Европейския съюз и Норвегия. Това са над хиляда инсталации, платформи и други обекти, главно в Северно море – По-голямата част от тях са британски и норвежки, но интереса към производство търсене и добив в морските райони непрекъснато расте. В Великобритания, Дания, Холандия, Германия, Италия, Испания, Гърция, Румъния, България, Полша, Малта и Кипър. Общо 13 държави членки са издали разрешителни за търсене, добив или производство в морските райони. Както виждате, не е само Северно море, но и Средиземно и Черно море. Работи се обаче с различни стандарти за опазване на околната среда, на човешкото здраве и действащото европейско законодателство не обхваща всички аспекти на нефтената и газовата индустрия в морските райони. Същността на предложението е техническа. Ще се огранича само до най-важното. Целта на проекто регламента е да предотврати тежки аварии и да бъде подготвен спасителен план, ако все пак авария възникне. Особено голямо внимание се обръща на процедурата по издаване на разрешителни. Само оператори с достатъчни технически и финансови възможности и мощности с оглед на безопасността ще могат да получат лицензи за търсене, проучване и добив. Във всички случаи техническите и финансовите им възможности трябва да са на високо равнище. Независимата проверка е изключително важна за безопасността на съоръженията. Проверките за безопасност трябва да се извършват от независими органи. Планиране за извънредни ситуации е мярка, която ще бъде задължителна за предприятията. На следващо място, независими държавни органи трябва да провеждат проверките за сигурността, безопасността и опасното на околната среда. Друг важен въпрос е отговорността. Операторите ще носят пълна отговорност за всички щети, нанесени на природните местообитания, видовете, които обитават морските райони и всички останали вреди. Кои, госпожо председател, са най-важните елементи от предложението? Основен елемент от е, дискусията е регламент или директива. Комисията предлага регламент като най-подходящ нормативен документ, защото регламентът гарантира хармонизиран подход – и равнопоставеност в целия Европейския съюз. Разбира се, знаем, че директивата изисква изпълнителни актове, което може да доведе до разминаване в практиката на отделните държави членки. Много заинтересовани страни и представители на бранша и на държавите членки заявяват, че приемането на регламент ще създаде правна несигурност. Тоест, те виждат въпроса точно обратно. Защото регламентът би означавал, че ще бъдат премахнати националните регулаторни режими, в Великобритания, Дания и Норвегия те са твърде строги и те изразяват опасения, че ще трябва да премахнат националните си режими, а, за да приемат а, европейския. Това ще изисква време, средства и евентуално влушаване на стандартите. Ще се опитам да ускоря изказването си, госпожо председател. Редица заинтересовани страни изтъкват колко важни са оценките на въздействието и съпътстващите ги доказателства. Всички знаете, че проучванията и търсенето на нефт и газ ще навлизат във все по-дълбоководни морски райони, което означава повече рискове, по-високи равнища на налягането, достигане до нови, непредвидени до сега е, предизвикателства, извинете, като например в Арктика. Опитах се да откроя най-важното, госпожо председател. Има и редица други елементи, на които обръщат е, внимание комисиите по околната среда, по правните въпроси. Тях също трябва да отчетем когато а, говорим за отговорността на операторите, разкриването на информация от техни служители, трансграничните опасности. Преди няколко седмици на 200 км източно от Абърдин аварията на нефтената платформа показа, че дори най-добрия модел и най-добрата за сега технология не са 100% гаранция. Всичко подлежи на усъвършенстване. Анализът на случилото се на тази платформа ще ни помогне да се подготвим по-добре и да отразим предложенията в регламента. Готови сме да изслушаме всички предложения на колегите. Благодаря. Е, voglio anche rassicurare. Аз ви благодаря и колегата, и другите колеги. Искам да кажа на всички ви, че ще има достатъчно време да обсъдим на 11-12 юли. Ще го обсъждаме. Не е нужно днес всичко да бъде казано. Четири докладчици в сянка и още изказвания. Затова много ограничени. Не повече от 3 минути докладчите в сянка. Гледайте си времето. Първият докладчи в сянка, социалисти демократи, Скинер. Um, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Иво за представянето на документа. Наистина човек не трябва да е самодоволен, особено бизнеса. Това не трябва да се толерира. Трябва да има по-високи стандарти за защита, безопасност, здравеопазване. Според мен най-добрите практики и нашата репутация са заслужени в Европейския съюз. Но не трябва да забравяме, че в по-малко от половината държави членки има издадени лицензии за проучване в дълбоководни морски зони. Има много синдикалисти, които вече говориха с мен по въпроси, за които споменахте. Най-вече сондажите, по които се извършва и управлява дейността в морските райони. Много важно е също така да има диверсификация на ползите от проучването на нефт и газ. По този въпрос две мнения няма. И се радвам, че комисията няма да се върже ръцете и ще предприеме съответните мерки за мораториума. Относно аварията, която възникна скоро, това не е нарушение на регулацията. И сега, според нормативните правила, трябва да видим дали практиката по място отговаря на изискванията. Само искам да кажа, че относно сондажите в офшорните зони до района, положението е съвсем различно от това в Мексико. И този факт трябва да бъде отчетен, когато се определя максималната бройка нефтени платформи, които се разкриват. Иначе аз ще следя този доклад, който е доста и вълнуващ и целенасочен. Благодаря на колегата Скенер. Фиона Хол. Искам да благодаря на господин Белет за доклада. Ще се спра само на няколко въпроса, тъй като сме ограничени във времето. По въпроса е регламент или директива, до голяма степен съм съгласна, че за страните с установени режими регламента ще носи много минуси. Трябва да помислим по този въпрос. Или да минем на вариант директива, трябва да следим и действията в съвета, които са преди нас, както казахте. Трябва да следим и какво става в съвета, но така или иначе не трябва да се губи ценно време и ресурси да преоткриваме топлата вода, при условие, че вече имаме много добри практики в областта. На второ място приветствам решението на комисията да се създаде група на органите, които касаят офшорните райони и сондажи. Това е пътят напред, да се използват националните познания – Ако минем на вариант директива със свободен режим за държавите членки, много важно е да се осигури спазване на изискванията. И то ще стане именно чрез такава група. Тази група възниква, разкрива възможност за спазване на изискванията по малко по-различен начин, а не по линия на разширяване на правомощията на ЕМСА. Трябва да има спазване на изискванията, но трябва да намерим най-добрия начин да стане това по един независим начин, който не носи прекалено много трудности. Иначе на сферата е доста деликатна и мисля, че се нуждаем от специален режим е, за добива на нефти и газ. Трябва да направим така, че да има и аварийни планове, които да отчитат спецификата на тези области, гледна точка на време за реакция, процент на проч... прочистване на замърсяването. Нали, всички тези дейности имат своя специфика в този сектор. Обмен на информация, тук може да се подобри положението, определено. Искаме се да станат обществено достояние аварийните планове, за да се гарантира прозрачност. Хубаво би било и да има и такъв моментален механизъм за отчетност, както при авиокомпаниите, за да може моментално да се извличат полуки, ако има някаква авария. Всички останали оператори да извлекат полука. Относно новата група, която се създава, тя също трябва да проучи възможностите за осигуряване на един и същ стандарт за безопасност и защита на околната среда в, сред операторите, които работят и в води, които не са териториални европейски води. Това е доста сложен въпрос, но си има възможни подходи, т.е. направим така, че тези стандарти се спазват от нашите оператори по цял свят. И трябва да е възможно да се подават жалби в европейски съдилища при нарушение на изискванията. Такава е практиката в САЩ. Тук трябва да направим, постигнем напредък. Например, при директивата с прозрачността ние изискваме от европейските дружества да плащат, да представят всичко, което плащат по, по цял свят. И мисля, че може да поискаме същото и в този сектор да се спазват едни и същи стандарти за безопасност от европейските оператори по цял свят. Госпожа Ливази. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. По въпроса регламент или директива. От 25 май разбрах, че съвета е против регламента. Както казахте, ако има директива, ще мине повече време, а и ще има разнобой в транспонирането във всяка една отделна държава членка. Това ще засегне в крайна сметка всички държави членки. Искаме високи стандарти за безопасност. Авариите винаги са възможност. Ако има регламент, който касае пряко всички държави членки, толкова по-голяма оперативна съгласуваност ще има. Затова и аз съм за регламент. Относно Европейската агенция, разширяване на правомощите на ЕМС е едно нещо. Но според мен от разговорите, които водих с представители на бизнеса, стана ясно, че стандартите са високи, но има различни дружества и затова се нуждаем от независим орган, който да следи развоя на събитията в сектора, да следи и за конфликт на интереси. Трябва да извличаме полки от авариите, които вече са станали. Ако има авария, да речем ядрена авария, много важно да се види какво е станало и всеки да се извлече полука. Тоест да се учим от всички грешки, което означава, че трябва да се следи много внимателно какво става. И това може да извърши една агенция, затова съм за вариант 3. Тоест, бизнеса да поеме своята отговорност, държавите членки да следят агенцията и така нататък. Но все пак да има проверки и инспекции от страна на Европейска агенция. И на трето място финансовата отговорност. Аз съм доволна от предложението на комисията, тъй като екологичната отговорност покрива и офшорните платформи, което означава по-голяма отговорност при замърсяване на околната среда. Във Франция, както знаете, имаме проблем с отговорността заради изключителната економическа зона. Относно криминализирането на безступанствеността, това трябва да е част от директивата за екологичните престъпления, за да се предвидят по-крути мерки спрямо безступанствеността и нехайството. Относно комисията ACP, не трябва да има двойни стандарти. АКТБ, не трябва да има двойни стандарти, когато действаме в други териториални води. Да не се окаже, че ще има искове в съда, защото дружествата не изпълняват стандартите. В Африка, в Нигерия, компаниите не използват един и същ стандарт, както в Северно море, само защото става въпрос за Африка, което е много разочароващо. Относно на научно-развойната дейност, дял от печалбата на компаниите трябва да отива за научно-развойна дейност за предотвратяване на аварии. Това трябва да е задължително. Вижте какво стана в САЩ. Мина цял месец, преди да се спре разлива много време мина, което е невероятно. И това е просто защото не е заделен фонд за научно-развойна дейност, оценка на въздействието. За да се видят всички методи за спиране на разлив от кладенци. Така че наистина действията в това отношение бяха много закъснели. Госпожа Форд, консерватори и реформатори. Благодаря за всички, които работиха толкова усилено по моя доклад по собствена инициатива. Газа от офшорните зони е, взема голям дял от енергийния микс. Той е свързан с сериозни рискове, които не трябва да се отрича. Трябва да направим така, че да се максимална безопасност за работниците и максимално малки щети за околната среда. Относно въздействието, оценката на въздействието на комисията според мен е дефектна. Тя е ограничена и произхожда от допускането, че всичко ще е съразмерно с Мексиканския залив. Но не е така. Не винаги имаме високо, високо напрежение при добиването на газ. Така че това е дефекта, който се крие в оценката на въздействието. По въпроса регламент или директива. Не всичко опира до разходите за изпълнението а дали при изпълнението ще се отслабят стандарта за сигурност. По мнение на експертите, регламентът ще изисква 5 години за приложение, а директивата ще може да се прилага за 2 години. Според мен, ние трябва да използваме законодателството, за да се повишат стандарти за сигурност за всички и да няма правна несигурност. Съгласен съм с Фиона, че има различни подходи. Регламент или директива са два различни подхода. Според мен директивата в краткосрочен план е по-лесния подход. Това не е защото искам по-низки стандарти, защото искам добри стандарти. По въпроса за предотвратяването на аварии. Трябва да направим така, че доклада за големите опасности да не е статичен доклад, във времето, той да търпи развитие, тъй като е ключов елемент от безопасността. Относно проверката от трета страна, трябва да поработим по този въпрос, както каза Иво. Хубаво е понякога да има втори проверяващ орган, понякога не. Бритиш Петролиум има независими трети оценители, които проверяват критичната инфраструктура на дружеството. И така, трябва да видим къде има нужда от трети страни и къде не. При настъпване на авария, както стана в Елген, трябва да има действащи аварийни планове. Това се случи и в Елген. Имаше добър авариен план, квалифицирани служители, което доведе до липса на смъртни случаи и до незначително замърсяване, дори и по мнението на най-яростните екозащитници. Това е хубаво. Ако има авария, аварията трябва да бъде сведена до минимум. Както каза Питър, техниката, оборудването за ограничаване на разливите също се развива. Обмена на информация и извличането на полуки. Може да се направи допълнително по тези въпроси. OGP вече започна действие по въпроса, но ние може да й помогнем. Отговорността на замърсителя също е много важен. Тук, важна. Тук въжи принципа замърсителя плаща. Но как точно се плаща, как се доказва, че разполагат със средства да платят, това е съвсем друга тема. И затова аз смятам, че тук Комисията по околна среда няма изключителна компетентност по въпроса за финансовите ресурси. А тя се опитва да изземе компетентността тук с доклада по собствена инициатива. Има пазар на застрахователни услуги, който също трябва да бъде взет предвид, за да се ограничи риска рейтинговите агенции, дали те ще са готови да извършват дейност, също трябва да бъде разгледано. Относно графика на Комисията по околна среда, ако обичате да приключвате. Това, което каза Фиона, то ще стане само ако комисията е готова да се случи в мнението на представители на сектора. Ако комисията се беше вслушала повече в тяхното мнение, преди да публикува регламента, нямаше да внесем толкова много изменения. Благодаря. Много ви моля да работите с мен, за да може да приключим този интензивен преди обед. Три изказвания. Комисията и докладчика. Така че, мистер Смит, господин Видал Квадрас и Кастилю да говорят за три минути. Мистер Смит. President. I, am glad of the tone of today's... Много се радвам днешната дискусия. Поздравявам докладчика за това как ще се развие доклада. Аз съм шотландец и се радвам, че гледаме сериозно на този въпрос. За нас голямата авария си оставя една национална травма и няма нужда да слушаме лекции за високи стандарти, защото ние получихме така горчив хап с тази авария. Имаме обща амбиция. искаме да имаме максимално високи стандарти като законодатели. Обаче ние трябва да се попитаме този пакет ще постигне ли тези високи стандарти и необходим ли е. И необходимо ли е за някои държави не е, защото те нямат офшорна индустрия, тя не ги интересува и няма нужда от нея. За онези, които са на по-ранен етап, може би има предимства, но от, е важно да се види дали ще има такова. Това ще бъде стъпка назад, така както е написано, и по форма и по съдържание. Така че регламент от такава гледна точка трябва по-така свободно да интерпретираме този пакет. Имаме много експертни познания, общи амбиции за пътя си напред. Аз съм на ваше пълно разположение. И като си има предвид срока, мисля, че добре вървят нещата, но трябва наистина добре да запишем това законодателство. Лесно е да се законодателства, но най-важно е то да работи. Да работи и да опазва околната среда и безопасността на работниците. Благодаря ви, Дал Куадрас. Благодаря, президента. Bueno, yendo directamente al, al asunto, me ha sorprendido... И така, по темата. Изненадан съм, че част от колегите Говорят за доклада на господин Белет. Доколкото знам, доклада не е представен, не е подаден още. Чудесно! Вие явно му вярвате. В момента обаче се намираме на етап обмяна на мнения. И така по същество. Този регламент има положителни елементи. А координиран, например, отговор, когато има трансгранична извънредна ситуация, мерки за подобряване на сътрудничество между националните власти и операторите. Всичко това е прекрасно. Чухме обаче и коментари, които критикуват регламента. И трябва да се погледне сериозно на тях. Докладчика, когато излезе със свой доклад, всъщност се надявам да включи тези критики в него. Регламент или директива? на първо място. Може да се спори. Но трябва да приемем, че регламента има едно предимство. И това, е, че той има незабавно действие. Докато другите законодателни актове имат нужда от повече време, преди да влязат а, реално в действие. Има обаче определени държави членки, които имат много напредничево законодателство по въпроса. Един такъв тип регламент ще ги задължи да правят административни промени, които биха били излишни, ако нямаше такъв регламент. Що се отнася до доклада и резултата по дебата за този регламент, това трябва да стои на преден план, защото е необходима правна сигурност. Трябва да се опитваме да избягваме неясни дефиниции, като дефиницията във втори член. Трябва да бъдем максимално точни. Трябва да се направи разлика между а, инсталации и а, съответната експлоатация или работа. Защото има инсталации, които са високо рискови, други, които не са. Не всички платформи представляват такъв голям риск, както, например, познатата ни в Мексиканския залив. Крайните срокове. Не може да налагаме крайни срокове, които да притискат страните, защото Понякога промените, които са необходими за спазване на законодателството, може да наложат огромна тежест на операторите и всичко да се окаже контрапродуктивно. Но аз се надявам, че господин Белет ще включи всичко това. Пилар де Кастилио има думата. Както каза госпожа председателя, имаме, ще имаме и друга възможност да говорим по този въпрос, затова няма да влизам големи подробности. Както каза и Питър Скинер, всички докладчици сянка почти са британци. Докладчикът обаче не е, защото нямаме такъв политическата си група, т.е. британци нямаме. Обедена съм обаче, че ако имахме, то тогава и докладчика ни щеше да бъде британец. Това обяснява защо имаме докладчик, който не е от Обединеното кралство. Пак казвам, за съжаление нямаме британци в политическата си група. И така, е, регламент или директива. Това трябва да остане за накрая. Сега трябва да помислим за съдържанието, трябва да решим кое е най-подходящото. Аз имам лично становище за това, дали да е регламент или директива, но ако този дебат започне сега и се реши сега, защото има аргументи за двете решения, какво ще стане? Сега е по-добре да се случим върху съдържанието, върху правната сигурност. А директива срещу регламент, това да бъде обсъждано накрая. Да го оставим на страна. Нека да действаме по-конструктивно, оперативно, за да стигнем до съдържанието и да говорим подробно по него. Парламента трябва да излезе с позиция за избора си директива или регламент, но накрая, накрая. Благодаря, казва председателката и сега давам думата на Жан Панек. Ян Панек, извинете. Две минути, не повече. И след това на господин Белет ще дам думата за заключителни думи. Благодаря, добър ден. Благодаря на докладчика и на всички изказали се. Времето ми е ограничено и затова няма да повтарям казаното докладчика. Той добре резюмира законодателното предложение. От изказванията, мисля, че всички сме се насочили към едно – максимална безопасност в морските райони. Не искаме прекъсване на добрата работа там, където тя съществува. И ето, тук сме напълно съгласни с вас, знаем вашето безпокойство, но предложението, така както е изготвено, е направено много внимателно, точно за да няма прекъсвания и нарушения. Избрахме регламент по причини, които са записани в различни документи, които ще обсъждаме по-нататък. Зная, че някои от заинтересованите страни са против. Те казват, че един регламент много по-трудно ще се прилага. Поддържаме връзка с част от националните органи, които защитават своите позиции. Не сме чули аргумент, който по някакъв начин за нас да бъде достатъчно силен, за да защити тази теза. Когато стигнем до подробности и поискаме дребни детайли, като че ли изчезват аргументите. Не е предвидено и не е необходимо всичко да бъде отменено в съществуващото законодателство при приемане на този регламент. Не, може само изменения да се направят. Затова мисля, че си струва да се помисли добре на тема избор на регламент като правен инструмент. Имаше критика към методологията на комисията, но когато обсъдихме критиките, получихме доста становища от оценките на партньорите, като че ли липсваха конкретни контраргументи, които да докажат, че нашите данни не са валидни. Чухме альтернативни данни, те може би са възможни, но нямаше нищо, което да обяви нашия подход за невалиден. След това Северно море чухме и за това, дали самите кът кладенците или не. В оценката на въздействието разглеждахме не само Северно море, а всички останали морски райони. Хубаво е да има паралели с Северно море, но те не може да ни ограничават. Също се отнася и до случай от Сефелген. Това е пример за функциониращ режим, за добра работа, що се отнася до изваредни ситуации. Няма ранени, няма жертви, екологичните щети много ограничени. След като бе евакуирана платформата, няколко дни постоянно се чуваха спекулации за това, защо се е запалил пламъка, какво се случва и всъщност никой нямаше убедителен отговор. Гледайки назад в миналото, искаме да избегнем ситуации като тази наскоро. Законодателството се оказва, че не предвижда изваредни ситуации – Искаме цялостно законодателство, което покрива всички рискове, цялостно, не само безопасност и сигурност, но и околната среда. Много ви благодаря за коментарите. Очаквам с нетърпение да работим заедно по усъвършенстване на предложението, там където мисля, че то трябва да бъде усъвършенствано. Благодаря. И аз благодаря. Предварително благодаря на преводачите за тези няколко минути, които ще останат. И давам думата на Иво Белет, казвайки следното. На 11 юли ще представяте доклада. Що се отнася до гласуването за мандата за преговори, сценария е такъв 9, 9 ноември, както ти каза, или следващата седмица. 5 ноември. Ако не се разберем с МВ. Но нека не говорим за график. То ще остане на последния етап в зависимост от работата и споразуменията, до които се стига с другите комисии. Моля те да говориш много бързо, защото говори много в началото, което високо ценим. Наистина съвсем накратко. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички колеги за ценните идеи. Графикът 9 октомври искаме да остане като дата, но ще видим какво ще се случи накрая. Чух много сходни коментари за безопасност на служителите, за замърсителят плаща, високи стандарти, и вземане предвид на тези високи стандарти, където те вече съществуват в определени държави членки и най-вече Обединеното кралство, където там има такива. Не само там, но там, разбира се, също. Нужна е гъвкавост и зачитане на тези високи стандарти там. Директива или регламент – Напредва дискусията в съвета, колегата го каза. Надявам се, госпожо Хол, да разрешим този въпрос. Съгласна съм и с... Съгласен съм и с Пилар, че не трябва да бъдем парализирани от този разговор и трябва да говорим по същество. Обеден съм, че ще намерим решение с достатъчна гъвкавост, дали да е регламент или директива. Another point that I wanted to mention. Още нещо. Казаното от Божари Вази за ЕМСА. Искаме ли да разширим нейната правомощия? Имаше различни предложения. Споменахте, че приходите е, на фирмите за нефт и газ трябва да бъдат използвани за инвестиции в научно-изследователска дейност. Други пък предлагат един някакъв процент от тези приходи да бъдат инвестирани в ЕМСА, да стане, за да стане тя по-ефикасна. Така че ще се види какви предложения има. които ще се обсъдят. госпожо председател. Това беше. Очаквам с нетърпение 11 юли, когато следващия обмен на мнения. Тогава ще бъда готов и с доклада и ще има първи предложения за изменения до тогава. Благодаря. И аз ви благодаря за отличната дискусия. Благодаря на преводачите. Продължаваме в 3 часа.